Mes chers collègues, bonjour. Уважаеми колеги, добър ден. Vous êtes aussi au, au sein de la commission. Намирате се в Комисията по транспорта на Европейския парламент. Пожелавам на всички ви всичко най-добро и добре дошли. Добре дошли на депутатите от националните парламенти, от Европейския парламент които участват в днешното заседание. Сред нас има 33 депутати от национални парламенти, от които 9 председатели на комисии, двама заместник-председатели. Те са от държавите членки на Съюза. Освен това, имаме представители парламентите в Норвегия и Сърбия. Днес ние ще обсъдиме тема, която силно ни вълнува, а именно развитието на транспортните мрежи в Европа и бъдещето на системите ни за мобилност. В рамките на нашата комисия ние сме наясно, че европейската транспортна система трябва да е съвременна, да работи добре, да позволява на европейските граждани и на стоките бързо да циркулират в държавите от Съюза, както и да сме добре свързани с съседните държави и с целия свят. Има климатични цели, социални цели, които трябва да имаме предвид, енергийни цели, но преди всичко ние се грижим за обслужването на хората, защото транспорт е изключително важен елемент за предвижването на хората. Мобилността в наше време трябва да бъде устойчива. Аз съм убедена, че ще постигнем тази цел благодарение на новаторството или на, и на солидарността. Политиката на транспортните мрежи в Европейския съюз. Програмата ТНТ, която беше прията, възнамерява да инвестира координирано на всички нива, както на европейско, така и на национално и на регионално ниво. Днес сме изправени пред огромни предизвикателства. Ние трябва да работим за преодоляването му с много усилия и посветеност и благодарение на бюджета трябва да се окаже пълна подкрепа на реализирането на ТНТ. И инвестициите в транспортните мрежи на Съюза зависи в голяма степен от държавите членки, както и от програмата от програмите на Съюза като механизма за свързане на Европа. Знаете, че бюджета след 2020 година се договаря в момента. И именно това ще предопредели какви ще са средствата, с които ще разполагаме утре за инвестиране в транспортна инфраструктура. Днес имаме възможност да обменим по време на двата дебата които ще проведем заедно с господин Йотингер също, който отговаря в Европейската комисия за бюджета и човешките ресурси, за да видим какви са ориентациите на Европейската комисия по отношение на транспортния отрасъл. Преди да започнем първата част от днешната ни среща, искам да приветствам с добре дошли делегация от Молдова, от регион, който е в Румъния. Можете ли да станете, за да ви видим? Добре дошли в нашата комисия. Можем да ги аплодираме. И преминаваме първата важна част от днешното обсъждане, а именно транспортните мрежи, актуално състояние и перспективи. Наши оратори тук е, са Жан-Луик Колсон от Европейската комисия, който отговаря за отдела за инвестиции в областта на транспорта в рамките на Генерална дирекция МУВ. Добре дошъл в нашата комисия. Господин Матю Грош, е, вие сте координатор е, Тенте, който отговаря за коридора за изток, Средиземноморие, господин Иванес от Економист. Благодаря ви, сте си тук. Господин Марк Ван Дик също е тук. Той е ръководител, отговарящ за отдела за външни отношения в пристанището на Ротърдам. Искам да поканя участниците от националните парламенти, които искат да се изкажат, да попълнят формулярите, които са пред тях. Те са два различни цвята за двете различни части на днешната среща. Европейските депутати, както обикновено, ще могат Имам предвид вас, преди всичко, господин Ван Декам, просто трябва да вдигнете ръка. Не е необходимо да попълвате формуляра. И така, благодаря ви за това, че ще бъдете много сбити, директни, за да имаме оживен дебат. Всеки да може да вземе отношение. Скъпи колеги, само по две минути ще имате. Като казвам две минути, значи две минути и след втората минута ще ви прикъсвам микрофона, за да може максимален брой хора да участват в дискусиите. Обещаваме на преводачите, че ще а, свършим на време, така както е предвидено по дневния ни ред. Моля, когато се изказвате, да не говорите прекалено бързо, за да е нормално за превод. Моля ораторите да се съобразяват с това. Ще съм също много взискателна и към вас да, да спазвате времето ви за изказване, за да остане време за дебат. След презентациите ще изслушаме националните депутати, депутати от Европейския парламент, всички, които искат да участват, трябва максимално скоро да дадат знак, особено тези от националните парламенти. Моля ги да попълнят съответният формуляр. За тази част от заседанието това е синият формуляр и да ги придадете на секретарията. Ясни ли са ви правилата? Всички са наясно. Започваме с първия ни оратор, господин Колсън. Имате думата. Разполагате с 7 минути. Имате думата. Благодаря, госпожо Дели. Уважаеми депутати, уважаеми госпожи и господа, благодаря ви за поканата и благодаря за това, че имам възможност да приветствам тук членовете на различните парламенти. Европейската транспортна и структурна политика са нещо много важно и а, подобни събития като тези, които провеждаме днес, са много ценни. Политиката, позната като ТНТ, съществува вече 25 години, но сега предстоят мащабни промени. На първо място, основните ни вътрешни морски речни пътища, по които преминава голям трафик, са сериозно разширени. На второ място, връзките на националните граници са също много задълбочени и сега имаме големи възможности за регионално сътрудничество. Искам да спомена тригълника Виена, Братслава, Будапешта или пък Оста, Копенхаген, Малмел. На трето място, балансираното инфраструктурно развитие е факт в всички части на Съюза и държавите членки участват в този процес. На четвърто място, 10 000 км високоскоростни ЖП линии са на лице. Това е едно голямо постижение. Сега вече е нещо нормално гражданите да разчитат на подобни връзки за частни и делови пътувания. На пето място. Системи за управление на трафика вече съществуват като ERTMS е за железниците, например. Има и такива за магистралите. На следващо място много връзки има и за пътниците, и за превоза на товари. Те се разглеждат и прилагат на европейско и национално ниво. Всичко това нямаше да бъде факт без ангажимента на държавите членки. Транспортната инфраструктура е нещо много важно в държавите членки. Тя получава много инвестиции и националното законодателство е това, което има примат в тази област. Когато обаче се действа в трансграничен план, има полза за всички и ползата е по-голяма от механичния сбор на мерките предприятия на национално ниво. Националната или по-скоро настоящата политика ТНТ, която започна през 2013 година, постави акцента върху най- стратегическите коридори, като целта е да се изпълнят целите за сближаване, ефикасност, устойчивост и ползи за потребителите. Освен това искаме да оптимизираме рамката за инвестиции във времена, в които не разполагаме с безкрайно много средства. След 6 години на прилагане на новата политика, позната като ТНТ, сме изправени пред следните предизвикателства. Финансирането. Новото предложение за механизма за свързване на Европа, наред с бюджета, предвиден от комисията в рамките на следващата МФР, се опитва да намерят общи решения на европейско ниво. Тук няма да навлизам в подробности, тъй като това ще бъде обсъдено по време на втората част от експертната дискусия. На следващо място сътрудничеството в презграничен план и участието на много различни заинтересовани страни на местно и регионално ниво, не на последно място. Европейските координатори носят голяма отговорност. Тук двама от тях, сред които господин Грош, ще говоря днес по този въпрос. На трето място Искаме да дадем тласък както на големите, така и на по-малките проекти. Европейските координатори демонстрираха по време на последното изслушване в комисията Трам през феврари тази година, че този комбиниран подход е нещо добро. И накрая синергия с други важни аспекти на транспорта, като оперативната съвместимост, безопасността, сигурността. Например, местата за зареждане, инфраструктурата за зареждане е част от концепцията за структурата по ТНТ. И всичко това ще проработи само ако има последователно разгръщане в презграничен план. Безопасността по пътищата ще бъде много важна част от следващия вариант на механизма за свързване на Европа. Тук трябва да се отчете и ролята на инфраструктурата в трансграничен план. Тук още веднъж европейските координатори имат важна роля, като те би трябвало да дадат тласък на инициативите в тази област. Уважаеми депутати, аз мисля, че политиката ТНТ която комбинира мерки както на европейско, така и на национално ниво, координиране помежду си, е, е ясен пример за политика, която наистина води до сериозни резултати. Това са резултати, които са видими, които наистина могат да бъдат усетени от нашите граждани. Ето защо съм уверен, че ще положите всички усилия, за да подкрепите последното предложение на Комисията за механизма за свързване на Европа, както и бюджетното предложение в тази рамка, позната като многогодишната финансова рамка до 2027 година. Благодаря за вниманието. Благодаря ви много, господин Колсен. Давам думата веднага на господин Грош. Имате думата за 7 минути. Благодаря. Ще ми е трудно да обясня а, ролята на координатор. Девет са коридорите. Има девет координатора. Брайан Бран Симпсън е тук. всеки отговаря за хоризонтално досие. Например, морските магистрали, Артемис. Нашата цел е да реализираме тези европейски коридори до 2030 година, като имаме предвид, че инвестирането в транспорта инвестиране в растеж, в заетост, в всичко, което е свързано с климата. И в това отношение се знае, че много големи усилия трябва да направи транспорта. От Северна Германия започна коридора, за който отговарям, минава през 8 държави, стигайки до Гърция. През последния период сме инвестирали 80% в железопътен транспорт и това вече дава своите плодове като инвестиции. Това е изключително важно според мен. Всички средства са предоставени от механизма за свързаност на Европа ние искаме да използваме тези средства, средства да ги освоим на 95%. В този контекст трябва да подчертаем, че използваме всички средства и всички държави членки оставаха в подготовката. Повече от 110 проекта съвместно бяха подготвени. Някои от тях ще продължат да се реализират през следващия период. Това е работата ми на координатор. Свързването на Европа означава да свързваме хората, да подготвим Европа за връзките с външния свят. Много важна е ролята на пристанищата, на летещата, на държавите, които могат да бъдат утре също членове на Съюза. Ние търсим някаква съгласуваност в мрежите, които изграждаме. Ние управляваме на различни нива. Очевидно е, че основните ни събеседници са държавите членки, но имаме такива и на регионал, регионално, на местно равнище. Ние подчертаваме, че приемането на даден проект изисква усилия от всички, за да могат да се реализират тези инвестиции, да имат максимален ефект. Ролята на координаторите – не е да сме диктатори, а да улесняваме работата по това досие. Ние мобилизираме работата около даден проект, разчитаме на изобретателността и също предоставяме консултации на комисията и следим за доброто изразходване на средствата. Освен това имаме форум, в който участват всички по проектите. Има обмен между всички заинтересовани страни. Имаме план за работа. И аз ви давам последният екземпляр. Госпожа председател, това е третият работен план за нашия коридор. Там са посочени приоритетите за следващия период. Когато обсъждаме финансови проекти по механизма за свързване на Европа, ние говорим вече за съвсем конкретни проекти, които са в този документ. Всеки план за работа трябва да се подпише от всеки министър на транспорта, всяка от държавите. Тоест, това не е нещо, което диктуваме отгоре. Това не е някаква проста амалгама от проекти, а това е нещо, което се изготвя съвместно с участието на държавите членки. Оперативната съвместимост е и европейския стандарт е важен критерий, особено за железопътния транспорт. Там има повече проблеми. Затова ние отдаваме огромно значение на техническите стандарти в средносрочна перспектива. Що се отнася до ефикасността и мобилността на транспорта в Европа, това също ще определи мястото на Европа в научните изследвания в световен мащаб. Така че има този двоен ефект. Като оставим на страна техническите критерии, на които обръщаме особено голямо внимание, РТМС, особено за железопътния транспорт, играе изключително важна роля. Искам също да подчертая факта, че ние наблягаме на инвестициите, но ефикасността на транспорта зависи от някои оперативни правила. Например, коридорите, на които помагам, когато вземете влака от Хамбург за Гърция, имат да чакате 20 часа по границите, да се инвестират 1 милиард повече, за да се спечели 1 час, да се създадат работни групи в, при всяко пресичане на границата. Това изисква да се анализира проблемите, да се излезе с конкретни предложения за решение, да се намалят тези 20 часа на 2 часа чакане по границите. Говорим за различни региони, економически, политически, социално. За това е необходимо да има воля за сътрудничество на европейско ниво. Ние го констатираме на този коридор, виждаме го и когато обясняваме какви са ползите от общия ангажимент, трансграничния елемент е именно сферата, в която Европа може да се намеси. Ние трябва да обясним допълнително добавената стойност на един коридор е инвестициите в даден на, на отсечка да е от полза за всички. Тези инвестиции, които се правят в Гърция, да са от полза и за тези в Хамбург, например. Надявам се да имаме ползотворна работа в сферата на финансирането, както и на връзките между държавите членки. Благодаря ви много, господин Грош. Следващият ни оратор е господин Даниел Иванес. Моля да включите микрофона си. Благодаря. Не зная дали работи вече микрофона ми, слайдовете дали са качени. Не се появяват на екрана. <laughs> voilà. Merci. Bien que ce projet... Благодаря. Този е един от най-сложните скъпи проучения, но той свързва гражданите и това не е само идеологическа или догматична работа. За да бъде функционален този проект изисква милиарди инвестиции. Въпросът обаче е дали, като се има предвид ограниченията на бюджетите на Франция, Италия и Европа, трябва да се предприемат допълнителни работи, след като съществуват и тъжепи линии не са на ниво изисква допълнителни инвестиции от 1 милиард. Ah, За да се оправдае този проект, бяха направени прогнози Оказаха се обаче погрешни. От 1991 година се предвижваше 19 милиона пътници, но се оказа, че само 4. През 2000 година прогнозите предвиждаха 2 милиона камиони, 40% по-малко през 2015 се оказаха. Това показва, че прогнозите са били погрешни при започването на проекта. През 2006 се направиха допълнителни, още по-отдалечени от реалността прогнози. През 2017 се предвиждаше 3 е, милиона камиони, 16 милиона тона се предвиждаха товаропотоци. Те се оказаха много по-малко. Освен това, и преди кризата стана ясно, че има намаляване на трафик. За Швеция и Австрия, например. Тази графика показва, че условията са доста различни. Дълги години Швейцария и Австрия са доказвали, че могат да използват интермодалния транспорт, такъв какъвто съществува по сегашната им мрежа. Но има спад както на къси, така и на дълги разстояния, както в равнинните зони, така и в планините. Трафика между Франция и Италия също спада. Има преместване на производства. Трафикът е близък до този, който беше през 2012 година. И така, този, тази отсечка Торино-Лион се оказва нерентабилна. Това се признава от самите изпълнители. Господин Меснил посочва, че не се използва, пълния, използва пълния капацитет. Господин Фоета от италианското правителство през 2017 казва, че няма съмнение, че прогнозите са направени преди 10 години добросъвестно, но се оказаха неверни в действителност. Hop. Ah, voilà, c'est l'interopérabilité, comme disait mon voisin. Pour la France et За Франция и Италия има огромни предимства за използване на железопътния транспорт, но не с това става. Съгласно Генерална дирекция МУВ ще струва много скъпо плащането на пътни такси за ползване на тунела за железопътния. Железопътната линия, която съществува през 1980 година, поемаше 120 товарни влака ежедневно. И тогава в Италия имаше единична линия, тя беше отвоена и въпреки това трафикът не се увеличи. Трафика се контролираше от митниците. Тунелът беше разширен, за да отговори на габаритите в Европа ГБ1. Въпреки това, 6 пъти по-малко са влаковете и стоките, които преминават през този коридор. При тези условия възможностите на съществуващите ЖП линии могат лесно да бъдат изчислени колко са на ден, влаковете, които преминават, колко камиони биха могли да бъдат спестени от пътищата, ако се използва за товарен транспорт железопътния. Никой не успорва, че трябва да се спазват договорите, по които страни са Франция, Италия и Европа. Има меморандум за финансирането, други документи в договора. Няма никакви санкции, предвижда се само арбитраж и единственото изискване е изцяло да се използва капацитета на сегашните железопътни линии. Трябва да се спазва договора, но в тяхната цялост, разбира се. Ангажиментът на Франция и на Италия да изгради общата част, но това не е само трансграничния тунел. Общите части Франция се ангажира да финансира 14 км допълнително тунел, отколкото Италия. И Италия също плаща доста за трансграничния а, тунел. Ако а, Франция не изгради тези 33 км, Италия може също да откаже. А, договорът изисква да се изгради целият а, ту, тунел. Разходите трябва да се сертифицират от трета страна. А, но железопътната компания Лион Торино използва данните за изминал период. Разполагате с допълнителна информация в материалите, които са предоставени. Един от участниците в проекта счита, че заключителният са представени данни, които са били неточни, що се отнася до финансирането. Това може да доведе до допълнителни дългове и до непосилни разходи. Перпиньон Фигурас е дружество, което обяви ликвидация. Това струваше 25 милиона евро на километър. Кой ще поеме отговорността за поставянето на тези страни в този много сложен проект. Френската администрация отхвърли Лион Торино и в Франция ще счита, че това е економически неизгоден проект. Но при установ... този проект трябва да бъде прекратен преди да се впуснем в харченето на допълнителни мириали. Трябва оптимално да се използва съществуващата инфраструктура. И аз съм предоставил достатъчно информация в документите, които са на ваше разположение. Благодаря ви, господин Иванес. Сега давам думата на господин Ван Дик от пристанището в Роттердам. Имате също 7 минути за вашето изложение. Също имам презентация. Може би да качите, я качите на екрана. Благодаря ви. Uh, Благодаря ви, че ме поканихте. За мен е честа съм тук и да взема думата по тази важна тема. Ще спомена ролята на пристанището в Роттердам, но и на ролята на пристанищата като цяло. Пристанището в Роттердам е голямо в тази част на Европа, едно от най-големите в Европейския съюз. Ние няма да сме сред най-големите пристанища, само ако търговията на Нидерландия ние сме толкова големи, защото през нас минава търговията на целия Европейски е, съюз. Виждате какви са данните, свързани с заедостта. 180 е, души работят е, пряко или косвено за пристанището. Виждате какъв е и приносът към БНП на Нидерландия. Виждате тук снимката с контейнерите. Макроекономическата политика е много добра. Контейнерите съставляват само 30% от нашата дейност. Все още а, ние се занимаваме а, с а, претоварване и на други стоки от а, промишлеността. Промишлен... Ние сме и логистичен център, освен и индустриален център. Както посочих, същото се отнася и за Хамбург, Антверпен, Марсилия и Валенсия, които също имат пристанища. Има комбинация от логистичен център и а, пристанище. Ха, в Хамбург голямата част представлява пристанище. Същото се отнася и до, се отнася и до Антверпен като тези пристанища търгуват не само с стоки от собствената си страна, ами се ползват и от други държави в региона. Пристанищата играят голяма роля в трансграничната търговия и имат голямо въздействие върху стокооборота. Роттердам свързва Северно море с Балтийско море, политиката, която започна през 2013 е много ефективна, именно да се засили конкурентоспособността на европейския пазар, като се изгражда инфраструктура. Разбира се, има много предизвикателства. Ако видите какъв е модела в Роттердам, 48% се поема, от, от товара се поема от камионите, друга част 12% се поема от ЖП товарния транспорт и останалата част се поема от kind of uh, шлепове. Тук на снимката виждате един мост това е един от основните ни проекти, който е финансиран от Европейската комисия в рамките на ТНТ. Това е вътрешна връзка. По този начин се свързват отделните терминали и се стига до Германия. Германия все още представлява предизвикателство т.е. говорим за третата отсечка Емерих Оберхаузен, но това е въпрос на време. Е, целта е да се стимулират е, тези ЖП шатели между отделните страни. Пристанището на Роттердам финансира в е, проектите, свързани с ЖП транспорта, за да се изгради истински шатъл, защото съществува значителен проблем все още. Говорим тук и за устойчивостта, цифровизацията, намаляването на задръстванията и трафика. Едната от политиките е свързана с цифровизацията, като се прави опит останал част от страната да също да бъде и да се оптимизират процесите. Все още много дълъг път трябва да се извърви, докато се оптимизира транспорта. Това е приоритет за предстоящите години. Разбира се, трябва да се стимулират альтернативните горева. Ротердам е инвестирал вече в нов терминал и ам, се надяваме, че ще се използва втечнения газ по-ефективно за плаване в а, а, открито море. Има проучване, което беше проведено преди два месеца. Не знам дали парламента ви го изпратил, но можем да се погрижим за това. Тук се разглеждат нуждите и предизвикателствата пред които се изправят пристанищата. Около 37% имат нужда от инвестиции в основната инфраструктура. Все още е необходимо да се запълнят пропуските по така наречените тенти и девете коридора. Необходими са нови инвестиции в цифровата част, в мрежата 5G в Роттердам и инвестираме също и в енергийна инфраструктура, за да използваме остатъчната топлина и парата, да речем, за отопление в градовете. Ние смятаме, че трябва да се предвиди нов сръж коридор 2.0, Необходимо да се изпълнят и условията по ТНТ, тъй като се премине към по-устойчив вариант, който е свързан с цифровизацията и устойчивостта. Пристанищата играят много важна роля в трансграничното въздействие на търговията. Това, което виждате тук е, че само 4% от други фондове са били предоставени на пристанищата. Голяма част от средствата се отделя за истинските товари и ние обаче сме важна част от процеса за активизиране на останалата част от територията на страната, в която се намира пристанището. Относно предпо... второто предложение за механизма за свързане на Европа. Нужни са логистични връзки с останалата част от страната, като трябва да се наблегне на цифривоизацията. На второ място можем да правим много изследвания и да правим проучвания, но трябва да се премине и към изпълнението. Новият Хоризонт 2020 трябва да предвижда по-голям баланс в съотношението 100 към 42. Трябва да инвестираме в пристанищната инфраструктура, но ние подкрепяме тази част от 40% от бюджета, която да се влее в по-модерна инфраструктура, като цифровизацията. Благодаря ви за изказването ви за пристанището в Роттердам. Сега можем да пристъпим към дискусията. Всеки, който желая, ще има възможност да вземе думата за две минути. Давам думата на представители на Румъния. Имате думата. Здравейте! Искам да ви благодаря Румъния планира значителни инвестиции съгласно приятата стратегия. Проектите включени в главния план, бяха взети предвид в програмата за инфраструктурата до 2020 година. Изграждането на транспортна инфраструктура е един от приоритетите на Румъния за финансовата рамка след 2020 година. За Румъния кохизионната политика е един от основните финансови инструменти за инвестиране в транспортния сектор. Като се имат предвид новите директиви, прияти в Талин през 2014 година относно транспортните координори, мога да кажа следното. Основната а, мрежа по ТНТ Коридор 4 ние искаме да се финализира до 2030 година, въпреки че има доста разлика между потребностите от финансиране и бюджетът, който е заделен за тази цел. Румъния е в състояние да финализира транспортните коридори с изграждане на основната инфраструктура за периода 2014-2020 обаче все още не сме достигнали всичко, което желаем за този период, що се отнася най-вече до освояването на средства по механизма за свързване на Европа. Правителството неодавна прие решение за въвеждане на повече гъвкава, гъвкавост в процедурите за възлагане на обществени поръчки. Новите елементи, включени в програмата 2014-2020, показаха, че бяха реализирани общи проекти, а не отделни проекти за източна и западна Европа. Надявам се, че за финансовия период след 2020 година ще се обърне повече внимание върху тази вид транспорт. Председателят, вие просрочихте времето си, господин Боде. Сега господин Бутис има думата от Литва. Къде седите, господин Букис? Имате думата. Uh, labdien! <clears throat> Es tātad esmu Ines Boķis, pārstāvu Latvijas parlamentu. Добър ден! Аз съм от парламента на Латвия, съм от економическата комисия. За Латвия и за съседните ни държави е изключително важно да се подобри ТНТ и да се изгради основната инфраструктура. За балтийските държави това е още по-важно, Важно е да се реализира проекта Рел Балтика. Това е изключително важно от стратегическа и политическа, екологическа, економическа гледна точка. Ние всички очакваме изпълнението на Рел Балтика и се надяваме, че ще бъде осъществен този проект в график. Искам да благодаря на госпожа Дели и на колегите от Комисията по транспорта на Европейския парламент, които обръщат приоритетно внимание на проекта Rail Балтика. И се надяваме, че ще бъде осигурен и нужният бюджет. Благодаря ви. Госпожа Аяла Сендер има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря е, за възможността да изслушаме тези презентации, които са конкретен пример за постигнатото, както и за предизвикателствата, пред които са изправени държавите. Аз съм докладчик в Сянка от името на моята политическа група по доклада, свързан с финансовата рамка след 2020 година. Ние всички сме наясно, че сега предвидените средства в бюджета не съответстват на амбициозните ни планове. Изграждането на основните коридори Като имаме предвид и всички проекти, които трябва да се реализират, е, става ясно, че средствата не са достатъчни. Ние разбираме, че има ограничения, има бюджетни решения, които трябва да се вземат, но комисията все още не е, изглежда осъзнава този факт. Тези коридори трябва да бъдат разгледани по-внимателно. Това, което се прави, трябва да е видимо, трябва да е съгласувано, така че това, което се предлага от комисията като правила, да води до решаването на някои трансгранични проблеми, също да се държи сметка за отражението върху околната среда, върху економиката. Всичко това изисква много по-задълбочен анализ. На второ място, средствата, които се предоставят, трябва да се използват е, по предназначение, да се използват възможностите за отпускане на субсидии, също да се използва съчетаване на субсидии с финансови инструменти, без обаче това да се отразява негативно върху натрупания дефицит в някои държави членки. Освен това, националните програми и европейските програми трябва да са съгласувани. Не може Брюксел да се приемат на разнообразни програми, например за тунел Лион-Торино и след това да се окаже, че това не е приоритетно за държавите членки, които са а, свързани с него. Трябва да има последователност между плановете, които се предлагат в Брюксел и тези, които се предлагат от държавите членки. Благодаря, госпожа Сендер. Господин Отосон от Швеция. Добре дошъл. Имате думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да използвам тази възможност и да опиша готовността на Швеция да участва в развитието на мрежата ТМТ и да помага за развитието в рамките на ЕРТМС. В същото време искам да подчертая колко е важно да се въведат технически решения, като тези, които обсъдихме преди малко. Оперативната съвместимост не трябва да се поставя на карта, не трябва да има забавяне. Риск от допълнително забавяне и фрагмент фрагментизация е нещо, което виждаме в Швеция и не би трябвало да се забавяме по отношение на РТМС. Освен това, смятаме, че трябва да се разгледат възможностите, свързани с е, държавната помощ, за да се помогне на операторите, за да може в крайна сметка да се допълнят тези първоначални инвестиции, които ще бъдат предвидени в крайна сметка е, в е, РТМС за локомотиви и оборудване. Освен това, Искам да подчертая ролята на националните парламенти. В момента има проверка на субсидиарността. Тя е предвидена от Европейската комисия. Искам да кажа и позицията на Швеция във връзка с членове 4 до 6, процеса на интеграция в рамките на ТНТ, както и необходимостта да се премислят вътрешните системи за действие на администрациите, мисля, че има риск да се постави под въпрос компетенциите на местната администрация, което може да доведе, доведе до забавяне, до процеси със съдебен характер, до влушаване и всичко това може в крайна сметка да доведе до провала на проектите по ТНТ. Благодаря ви много за изказването ви. Госпожа Малодонович има думата. Добре дошла от Сърбия. Имате думата за две минути. Ораторът не си е включил микрофона. Yeah. Thank you. Thank you. This is our first time here. Да, за първ път сме тук. Госпожа председател, уважаеми колеги, участието в тази среща за нас е много важно по много съображения. Сърбия води преговори за присъединяване. Знаете, че геополитическото положение на Сърбия през нея минават три важни коридора Средиземноморския, Източния коридор и Рейн Дунав. Сърбия работи много усърдно за реализира стандартите на Европейския съюз по ТНТ чрез изпълнението на конкретни проекти. Ние сме твърдо ангажирани с програмата за свързаност на Балканите. Това имаме проекти национално, регионално значение за подобряване на енергийните и транспортни връзки. Искаме до края на годината да приключим по коридор 10, както и реконструкцията. Започваме и изграждането на първия интермодален терминал, терминал в Белград. Нашето намерение е да продължим хармонизирането на нашето законодателство с това на Европейския съюз. Създаването на транспортна общност изисква развитие на инфраструктурата в нашия регион. Мисля, че се вместих в двете минути. Благодаря ви за изказването. Доминик Рике има думата. Благодаря за отличните изказвания на нашите участници. Някои изказаха неудовлетворение, че има сериозно намаляване на субсидиите. Искам да поставя въпрос, свързана с ефикасността на механизма за свързане на Европа. Това е предвидено за централно управление. Държавите също трябва да се ангажират, не само координаторите. Държавите трябва да се ангажират като партньори. Другия въпрос е дали го правят. Трябва да има технически, юридически и други мерки, за да се предвидят нещата напред. Капацитетът да се изпълнят поставените цели трябва да води до добавена стойност, до успех – такъв успех има, никой не може да го отрече. Трябва да продължим в този дух, може би да продължим с упростяването, да предоставим повече оперативни и координационни възможности, да станат мрежите по-улеснени, по-ефикасни. Трябва да има пряко управление, така както до сега. Това доказа своята ефикасност. Може би трябва да се предвидят и някои допълнителни а, средства, които а, да са насочени към коректни проекти, като RTMS, например. Благодаря. Господин Рике, господин Делгадо има думата. Благодаря. Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Изказвам се от името на Испанския парламент и искам да представя пред вас едно много важно послание. Те, както беше подчертано, се оказаха много успешни. Те улесниха потока на стоки и услуги през Съюза. Тази тенденция трябва да продължи. В Испания ние полагаме много усилия за да улесним работата на тези мрежи. Работим за териториално сближаване, подкрепяме Атлантическия коридор, Средиземноморския коридор. Те минават през нашите автономни райони. Неодавна комисията разгледа испанското предложение да се разширят някои коридори, като тези двата, които споменах. И освен това тя проучва възможността да ги включи в новия регламент. Целта е сега да се присъединят цяла поредица от испански градове и да се разгледат връзките, които съществуват с Канарските и Балярските острове. Е, искаме да се включат колкото се може заинтересовани страни в този устойчив проект и се надяваме, че Европейския парламент ще ни подкрепи. Очакваме да постигнем успех през 2020 година. Искам да кажа освен това, че подчертавам колко е важно, както вече беше казано, да се заложи повече на е, транспорта на стоки. Ние сме лидери по отношение на пътническите високоскоростни превози, но много важно да се направят такива бързи връзки по отношение на товарния транспорт. Освен това трябва да се гарантира мултимодалния транспорт, връзките между пристанища, пътища, железници. Всичко това е изключително важно, за да се гарантира пълна оперативна съвместимост. И освен това трябва да има и инвестиции. Благодаря господин Делгадо. Господин Канатерос, къде сте? Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και για την πρόσκληση. Благодаря, госпожо председател, за поканата. Господин Грос спомена, източния коридор, където участва и нашата страна. Това е една уникална програма. Според разпоредбите на регламента, ние следваме процедурата на националните планове. Имаме крайен срок 2037 година и има междинен етап до 2027. В момента създаваме цифрова стратегия, система за таксуване, система за издаване на билети. Очакваме тези три инициативи да приключат до 2019 година. Те са финансирани от общностни програми. Нашата страна не разполага с много добра железопътна мрежа. Неното развитие развитието на страната, имам предвид, зависи най-вече от развитието на въздушния и морския транспорт. Това е нещо много важно за Гърция поради нейното географско разположение и нейната територия, формата на територията. Нашата страна е естествена врата към Европа. Тя е международен транзитен център. Освен това е енергийно средище. Освен това е важна а, морска сила, туристически регион. Радвам се, че колегата от Сърбия подчерта ролята на Балканите. Ние искаме в Балканите да се инвестира, за да можете да бъдат район на мир, стабилност Споразумението, което подписахме с нашата съседна страна, бивша Югославска република Македония, ще допринесе за този мир и стабилност. Аз съм съгласен с господин Ван Дайк. Морският транспорт, както виждаме, не е достатъчно оценен. Искам освен това да кажа още нещо. Не би трябвало да разглеждаме само транспорта на стоки. Важно да се разгледа и транспорта на пътници, най-вече в контекста на туризма. Трябва да се разгледат възможностите за морски транспорт в сферата на туризма. Благодаря. Благодаря. Господин Крамер, имате думата за две минути. Благодаря. Транспорт е единственият сектор, в който емисиите са се увеличили от 1990 година. Затова ЖП транспорта трябва да има предимство. Господин Крош каза, 80% от средствата се вливат в ЖП Труспанта. Лион Турин трябва да струва 12 милиарда евро, обаче Френския съд казва трябва да са 26 милиарда, значи още 14 милиарда. Между Бресляо и съседния град липса, липсва електрификация. От Хамбург до Кракал може да се ускори трасето, но 13 години няма средства за това. Милиарди се инвестират в европейска ЖП мрежа, но като погледнем всичко е много разпокъсано. Нещата спират до границата. Държавите членки и комисията не виждат приоритетите, свързани с растежа на Европа. ЖП е агенцията не вижда, че има понякога разстояние само от 800 метра. Не се прави нищо по въпроса. Така е от 30 години между Франция и Германия, на Фрайбург и Колмар. Там също има унищожена отсечка, която не е възстановена до сега. Само 5% от пътниците е, са по е, оцет, високоскоростните отсечки. Големите проекти, като ЖП Балтика бяха споменати. Това е, е супер проект, който струва само на малка част от проекта Лион Торино. Трябва да се инвестира там, където пътуват най-много хората, именно през границите. Благодаря, господин Крамер. Продължаваме нататък а, не може да се аплодира в моята комисия. Мем силия е дезексепсион. Въпреки, че има някои изключения. Продължаваме. Господин Кулаковски от Полша. Добре дошъл в нашата комисия. Имате думата за две минути. Уважаема госпожо председател, благодаря. Ние с удоволствие подкрепяме работата на вашата комисия в областта на транспорта. Много е важно, че обсъждаме днес необходимите инфраструктурни проекти и най-вече онези, които ще свържат Северо-Источна Европа с другите столици в Европейския съюз. Искам да обърна по-специално внимание на два големи проекта. На първо място северно-южната транспортна ос, която ще свърже северна с южна Европа. Освен това, Карпатския коридор. Това би довело, развитието на тези оси би довело до създаването на възможно най-кратки връзки между Балтика и Балканите, например. Съответно, економически целият този регион, цяла източна Европа ще просперира. Представете си да има връзки между страните около река Дунав и страните по Балтийско море. Това ще се равнява на нещо като нов път на Коприната. Имаме нужда от синергия, имаме нужда от връзки, от транспортна инфраструктура, за да може наистина да насърчаваме економическия растеж. Регионите на Източна Европа изостават спрямо тези в Западна Европа и би трябвало да бъдат подкрепени. Трябва да се подкрепят магистралите, всички видове пътища, железниците. Искам да спомена и високоскоростната железопътна връзка от Талин в Естония през другите балтийски държави, през Полша, чак до Гърция и Турция. Това начинание е изключително важно. Имаме планове за инфраструктурата по този проект. Тази връзка е изключително необходима. Тя ще свърже Североизточна с Югоизточна Европа и съответно ще се развие тази част на континента, ще се създадат работни места, ще има стабилност и по този начин и ролята на Европейския съюз ще бъде дебело подчертана в Източна Европа. Мисля, че от Втората световна война на сам държавите от източна Европа страдат и то не малко, така че имаме нужда от подкрепа. Благодаря. Господин Ялнен, добре дошъл в нашата комисия. Вие сте от Финландия. Водихме сериозна дискусия с вас, помните ли си? Добре дошъл. Благодаря. Вече беше повдигнат въпроса за Вия Балтика, за важността на Вия Балтика за цяла Европа. Тя е много важна за Финландия в частност. По-рано беше казано, че Вия Балтика трябва да стигне до Хелзинки. Като се построи тунел от Талин до Хелзинки и след това Вия Балтика трябва да продължи през територията на Финландия и да стигне чак до Северния ледовит океан, който пък представлява връзка с Азия. Всеки знае, че летище Хелзинки, Ванта има най-бързите връзки с Азия. Сега ще създадем нещо подобно и в областта на железниците. В Финландия не е възможно да се получат пари за пътна инфраструктура. В страна като нашата, където няма такава подкрепа, търсим други видове стимули, за да привлечем инвестиции в инфраструктурата. Когато успяваме, в крайна сметка и Европа печели. Аз предлагам да се обсъдят нови, непознати до сега форми на подкрепа защото подобни форми на подкрепа водят до ускоряване на процесите. В същото време искам да напомня, че света се променя. Не можем да говорим само за стандартните форми на транспорт. Има нови технологии. В бъдеще ще можем да използваме така наречените Hyperloops, стоките ще могат да се превозват с дронове, хората ще могат да се придвижват по въздуха по много по-различни начини. Това също трябва да се вземе предвид, когато говорим за трансевропейските транспортни коридори. Благодаря за това изказване, господин Ловстрем. Thank you, Madam Chair. Добре дошъл. Благодаря. Онези, които ще бъдат лидери в превозите трябва да заложат на екологичните решения и на енергийната ефективност. Морският сектор в Северна Европа е лидер, що се отнася до новите технологии, иновациите, които са свързани с по-низко ниво на емисии и с по-добро използване на корабите. Втешнения природен газ беше използван в Финландия. Ние бяхме една от първите държави в това отношение. Знаете, сега отмовяваме и флота си. Магистралите в морето, така наречените Motorways of the Sea, са много важен проект и трябва да бъдат финансирани. В рамките на новата МФР е много важно да има повече средства за научна дейност, за да може европейската корабна индустрия да бъде улеснена в прехода си към освобождаване от въглерод. Както подчерта и господин Ван Дейк, обаче има нужда от пилотни проекти в тези е, пилотни проекти в е, изпитванията Европейския съюз може да изиграе важна роля. Европа има нужда от растеж, от е, инвестиции. Много е важно да запазим водещата си позиция в морския сектор. Много е важно да продължим да произвеждаме оборудване и кораби тук в Европа. На следващо място искам да кажа, че трябва да признаем, че в различните страни действителността е различна. В а, Балтийско море а, водата е със специален химически състав, с неголяма соленост. Морето като цяло е плитко. морето е замръзнало почти 100 дни годишно. Съответно, има нужда от навигация, за да може корабите да плават безопасно. Тази навигация обаче е свързана и с използването на горива. Не трябва да се забравя, че навигацията по лед е нещо много специфично и тя се осъществява по различен начин. Не трябва да наказваме държавите само заради съществуването на конкретни стандарти. Благодаря. Госпожа Демонте има думата. Prima della domanda vorrei fare un'osservazione. Благодаря, господин председателю. Ще направя един коментар, ще дам един въпрос. Много е важно да се проведе това изслушване. Вие ни предоставяте информация и ние можем да я обмислим, да я обсъдим, да зададем въпроси. И точно в това се застои политиката. Днес Мога да кажа, че начина по който се действа днес е много удачен. Господин Ибанес ми се стори, че против проекта Лион Торино. Но разбира се, винаги е полезно да научим нещо ново. Може би е добре да има по-балансирано представяне. Ако някой е против, трябва да се изкаже и някой за. В противен случай няма баланс. Но каква альтернативата? Питам ви аз на тази връзка, която вие критикувате. Като економист дайте някакъв отговор. Въпрос към господин Грош и Балканите. Има нова транспортна общност и според вас какви са конкретните перспективи? Какво може също да бъде критикувано? Има ли китайски инвеститори и как те се профилират в този регион на Европа? Последният оратор, но не е по важност, господин Теличка. See, да, виждам, че сте шеговито настроена днес. Тук присъстваме не само на нови изслушване, ами провеждаме дискусия с нашите колеги от националните парламенти. Към латвийския колега. Да, проекта за Балтийско море е приоритет и трябва да отбележим напредък. Аз съм бивш координатор по проекта за Балтийско море и е много добре, че тонът ви е толкова въодушевен и положителен – няма да правим разграничаване източна, централна и западна Европа. Говорим само за единен вътрешен пазар и целта трябва да е свързаността помежду ни. Трябва да разглеждаме нещата по по-комплексен начин. Аз съм един от двамата докладчици по механизма за свързване на Европа – ще е много добре, ако вие представите своите идеи по механизма, защото ако ви се стори, че нещо липсва на национално ниво, е хубаво да го разберем. По някакво национално ниво има пречки, които са и от законодателен и незаконодателен характер. Да, ясно, че механизмът се увенча с успех. На едната от презентациите имаше препоръки, свързани с втория вариант на механизма. Трябва обаче да се каже реалистично какво липсва, какво е трябвало да бъде обхванато, липсва. Господин Грош, разбира се, като координатор може да отговори. Е, някой тук спомена възможността за микс, за комбиниране на различни варианти, така че не е блендинг. Трябва да видим каква е ролята на този подход. И на последно място някой каза, господин Ваданю, някой каза, че новото развитие и модернизацията а, са важни. И споменахте съотношение 60-40. Трябва, според вас, да има повече гъвкавост и повече упростяване или не? Това беше от мен, госпожо председател. Благодаря, господин Теличка. Бяха повдигнати много важни въпроси. Ще разполагате с малко време обаче за отговори. Всеки от вас ще разполага с по две минути. Да започнем с вас, господин Колсън, от Генерална дирекция МУВ. Разполагате с две минути. Благодаря, госпожо председател. Няма да отговоря на всички въпроси на някои на господин Рике. Мога да му кажа, в СЕФ има проект, който има за цел да се подсили ролите на координаторите, да се създаде по-тясна връзка между избора на проекти, които да се финансират по СЕФ и ролята на координатора. А, така че, мисля, че това е в правилната посока. Вторият елемент това противопоставяне, което виждаме е между малки и големи проекти. Не може да го правим тук става дума за коридори. Тези коридори управляват огромен трафик. Необходими са големи проекти. Не за това обаче трябва да се изключват по-малките проекти, но Рейл Балтика за нас е изключително важен проект в транспортно отношение, геостратегическо отношение и така те ще, тя ще свързи Вия Балтика балкарийските държави с останалата част на Европа. Иначе би било голяма грешка. Относно въпросът на госпожа Делмонти за Лион Торино. Разбира се, аз не искам да се противоставям на някой от изказалите се, но искам да кажа ясно, че ние не подкрепяме неговата позиция. Нека да е ясно, съществуващата линия не е в състояние да поеме достатъчно трафик в един такъв коридор, какъвто е Средиземноморския. Това е напълно ясно. Поради габарита, поради разстоянието и прочее. Разходите за проекта не са толкова високи, дори когато се добавят някои други отсечки. 26 милиарда евро. Третият елемент. Мисля, че голямата грешка, която се прави от противниците, е защо сме се събрали тук. Това е европейски проект. Лион Торино не е проект между Лион и Торино, между Италия и Франция. Това е европейски проект за един коридор, който е с огромен обем трафик. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Колсън. Господин Грош, имате думата. Благодаря, госпожа председател. Относно Лион Торино, искам да кажа следното. Едно от големите достижения на политиката ТНТ е да работим в перспектива до 2030 година и да излезем от националните дебати. Дали има основание или не, това е друг въпрос. Това е коридор, който е в, включва държави, които въпреки смяната на правителствата не променят отношението си към този коридор. Трябва да виждаме какви са добавените ефекти от инвестициите. Едно засилено сътрудничество с структурните фондове е изключително важно. Не е важно да свържем точка А с точка Б, а да имаме предвид кой живее там. Трябва да има по-силно сътрудничество и, взаим, и връзка между механизма за свързване на Европа и структурните фондове. Относно свързаността на Балканите, е, не трябва да се е, е, инвестира в пътища, които са само еднопосочни. Те трябва да са в рамките на днешните и бъдещи европейски коридори. Освен това, трябва да бъдат възприяти техническите критерии за оперативна съвместимост още днес, а не утре да се окажем, че имаме проблеми, свързани с технически аспекти, да речем между релсовите пространства и прочие. Трябва също да внимаваме за китайските инвестиции, защото това може да бъде краткосрочно, може да излиза ефтино сега, но се окаже прекалено скъпо утре. Тези, които прибягват до подобни мерки, трябва да мислят дългосрочна, не толкова краткосрочна перспектива. Това е моята философия като координатор – но виждаме качеството на работата в някои региони, които се е, осъществяват по е, европейските критерии. За мен Гърция остава е, пример за положителна приемственост в инвестициите. Необходимо е също, както вече казах, да има по-тясна връзка между механизма за свързване на Европа и структурните фондове. Благодаря ви. Господин Грош, господин Ибенес има думата. Благодаря. Господин а, Консън каза, че е против, каза, че съществуващите пътища не могат да отговорят на предизвикателствата на 21 век Швеция и австрийците могат да прилагат принципите на интермодалността дори на високи в планинските райони. Говорим сега за 20 влака дневно, вместо по-рано 120, т.е. 100 влака по-малко. Освен това, 75% са камионите по пътищата. Така че трябва да имаме предвид какви са мултиплициращите фактори. Между Франция и Италия има договор. Франция през юли 2017 направи пауза. Италия също каза, че ще преразгледа проекта при прилагането на договора. Ние не казваме, че ще спрем, а по-скоро, че ще прилагаме договора, който вашите приятели са изготвили. Какво се казва в този договор? Казва се, че Франция се а, поема ангажимент да плати повече 5 милиарда за инфраструктура, колкото италианците. Ако италианците искат да плащат повече за трансграничния тунел, без френското участие. Браво! Може да го обясните на избирателите си. Но економическите аспекти са ясни. Тук са посочени всички администрации в Франция, които се занимават с въпроси, свързани с финансирането и транспорта, изграждането на инфраструктура. Според всички тях, този проект е економически неизгоден. Економистите не са активисти. Това е френската администрация, централната френска администрация. През последните 20 години техните заключения се пренебрегват от Европейската общност и от предишните правителства. Вече не е така и това е нещо положително. Сегашното правителство, с сегашния министр на транспорта, с новия министр на Търпоса в Италия, вече върви истинска дискусия, за да може да поеме тази железопътна линия 75% от тези камиони, които сега използват автомобилните, автомобилния транспорт, шосейния транспорт. Господин Ван Дик има думата. Благодаря ви. Виждаме, че около 100 милиарда евро по новата МФР се предвиждат за научителвателска и развойна дейност и около 40 милиарда евро се предвижат в механизма за отделни проекти. Трябва да видим какво е съотношението между двата вида финансиране и дали трябва да се наблегне повече на изпълнението. Относно механизма свързан на Европа, от проучване от миналата година стана ясно, че само 4% от финансирането се влива в пристанищата пристанищата се разглеждат като местни проекти, като трансгранични проекти. Има различни пристанища в Европа, които имат голямо въздействие в трансграничен мащаб. Трябва да се стимулират товарния превоза на товари, инвестира се и във връзки с дълбоководни терминали, но трябва да се предвидят връзки и с вътрешността на страната. Допълнение. Разбира се, ние около една година вече следим преговорите по механизма за свързване на Европа, като се цели модернизиране на СЕВ. В, пристанището на Роттердам ние виждам какви са предизвикателствата, свързани с модернизирането и цифровизацията. И ние подкрепяме, разбира се, това съотношение в финансирането да се запази. Относно микса. Ам, ние сме много прозрачни по отношение на ам, учетните ни баланси и печалбите. Има и нов регламент, който е прият и след 2-3 години се надяваме да има по-висока степен на прозрачност Госпожа Майснер също посочи в изказването, че имаме нужда от повече прозрачност по този регламент. Да, пристанището на Роттердам трупа печалби и част от тях се реинвестират в пристанището. Моста, който споменах, ако обичате да приключите, 60 милиона са субсидии, 60 милиона финансиране в проекта и 400 милиона се ем, отделят от пристанището. Това, си, това е, е вид микс, който а, прилагаме. Защо, трябва да кажем, че финансирането от ЕФС и лихвите, които се предлагат, не са много конкурентоспособни с останалите кредит, които се отпускат. Ти? Благодаря. Можете да аплодирате нашите гости, които направиха много висококачествени изказвания. Всички поставиха много важни въпроси за финансирането на инфраструктурата. Необходимо е да гледаме по нов начин на предизвикателствата пред нас. Проектите трябва да отчитат също нуждата от прозрачност, тъй като за всичко с това стоят гражданите и тяхното ежедневие един от въпросите, който е от особена важност е, и който беше поставен господин Делгадо. Камионите трябва да се качат е, на влаковете. Това е наш приоритет. Ако не спазим е, целите си за намаляване на емисиите на СО2, ние ще бъдем в нарушение на поетите ангажименти в Париж всички трябва да поемем своята отговорност. Мисля, че сме още много далеч от постигане на целите. Трябва да ускорим ритъма на работа, тъй като работим и за бъдещето на нашите деца и за бъдещето на нашата планета. Необходима е нова структура. Леон Торино беше споменат тук. Има различни държави, има проекти, които действително създават някои проблеми, тъй като не се дебатират. Затова трябва да се намери нужното място, където различните страни, привърженици и противници да могат да разговарят. и да се има предвид, че инфраструктурите не могат да се вместят само в рамките на дадени избори. Те отнемат доста повече време. Аз съм единствената дама тук на трибуната. Сега моля ви да освободите тези места, за да се качат тук участниците във втората част на днешната ни среща. Втората част ще бъде посветена на предизвикателствата и перспективите за периода след 2020 година в сферата на инвестициите в инфраструктура, транспортния сектор. Господин Хололей, директор на генерална дирекция МУВ, е тук. Мсье Дюнет! господин Дюнет. Той е директор на отдела за проекти, свързани с мобилността към Европейската инвестиционна банка. Моля ви да пазите тишина в залата. Ферме pas là, il faut faire le tour. Allez, venez, faites le tour. И господин Брайан Симпсън, координатор, европейски координатор за морските магистрали. Беше поставен вече въпрос за морските магистрали, може да му отговорите. И така, без да губим повече време, давам думата на господин Олей, генерален директор на Генерална дирекция МУВ на Европейската комисия. Уважаеми колеги от националните парламенти, ако желаете да участвате в дебата, трябва да попълните оранжевия формуляр, ако желаете да поставите някакъв въпрос. Е Искам да помоля за тишина в залата, иначе ще се наложи да ви помоля да напуснете. И така, колеги, от националните парламенти, ако имате желание да поставите въпроси, моля да попълните оранжевите формуляри пред вас. Господин Олей, имате думата. Вие сте генерален директор, генерална дирекция МУВ. Разполагате с 7 минути. Благодаря, госпожо председател. За мен е чест да съм тук и наистина за мен е удоволствие, дами и господа, да имам тази възможност да се обърна към вас и да говоря за финансирането на инфраструктурата. Ясно е, че тази дискусия е много на която провеждаме днес, особено като имаме предвид приемането на предложението на комисията за финансирането на транспорта в рамките на европейски дългосрочен бюджет. Има важни инвестиции, които са необходими в Европа. От 21 до 30 година нуждите се изчисляват на 500 милиарда евро за ТНТ и тази мрежа трябва да бъде изградена в 2300 година. Един трилион и половина са необходими за транспортните инвестиции. Това включи се обхватната мрежа. Ако искаме да ускорим прехода към нискоемисионните интелигентните мрежи, е, е необходимо да има допълнителни инвестиции. Инвестициите в инфраструктура през 2016 година са били 1,8% от БВП. Те са спаднали в сравнение с 2009 година. Тогава са били 2,2% има леко възстановяване в инвестициите спрямо БВП, но все още не е достатъчно да се компенсират годините, при, през които не е му достатъчно инвестиции. Важни инструменти. Това са механизъм свързане на Европа, Европейския фонд за, за развитие на селските райони, Кохезионния фонд, Хоризонт Европа, InvestEU са много важни и комисията е предложила транспортна инфраструктура да бъде подпомагана и след 2020 година. Необходимо е да се стимулира устойчива модерна инфраструктура с осезаеми ползи за гражданите и бизнеса. Трябва да подчертаем, че много често частните и държавни оператори не разполагат с достатъчни стимули, за да работят върху доизграждането на инфраструктурата. Трябва да концентрираме за това усилите си в финансирането в инфраструктура на европейско ниво, като трябва да имаме предвид и финансирането от частни източници. В миналото е имало липса на инвестиции от частния сектор и в тази връзка механизма свързана на Европа промени нещата. В момента механизма за периода от 2014-2020 година е много ефективен, голямо ниво на освояемост в транспортния сектор са се влели 22,3 милиарда евро. Е, финансирани са около 643 е, проекта. 96% от средствата вече е, са разпределени. СЕФ подкрепя европейски приоритетни проекти с трансгранично измерение. Такива проекти са тунелът Бренър Бейс и проектът Рео Балтика. В сегашния период 11 милиарда са от бюджета за кохезията и директно се управляват в рамката на СЕВ. 100% от средствата вече са разпределени СЕФ за 2020-2027 година. Добро управление, солидни проекти и това води до едно по-амбициозно предложение от страна на комисията за СЕФ 2. 30,6 милиарда са предвидени за периода 2021-2027. Искам да Приветствам подкрепата на Европейския парламент, който се застъпва за високотехнологич високотехнологичен и ефективен механизъм за свързване на Европа. Нашето предложение за СЕВ съвпада с ключовите приоритети на резолюцията на Европейския парламент от 31 май 2018. СЕФ обхваща 12,8 милиарда евро, в кохезията са предвидени 11,3 милиарда и има и нов бюджет в размер на 6,5 милиарда. Парижкото споразумение също е взето предвид. Заложена е цел от поне 25% от средствата да се отрежат за климата Посев също има и 60% цел от 60% от, има цел 60% от средствата да са свързани също с климата. Мрежата Тенти трябва да бъде довършена до 2030 година. Трябва да се гарантира приемствеността, за да се продължи с тези ключови трансгранични проекти. Нашето предложение слага фокус върху модернизирането на инфраструктурата. Имаме нужда а, от една всеобхватна а, система за управление, като Сезар и RTMS. Дигитализацията също е много важна. Тя е важна за автоматизацията, за а, интеграци... за модалната интеграция и за мобилните услуги. Тя е важна и за справяне с природните бедствия. Необходими са повече синергии между транс... транспорта, цифровата и енергийната инфраструктура и трябва да се инвестира повече и най-вече да се инвестира в е-мобилността, в инфраструктура за зареждане и в альтернативните горива. Освен това, военната мобилност също е важна в областта на сътрудничество, отбранителното сътрудничество. И инфраструктурата е необходима и за военното, военната мобилност, която е от значение и за гражданите средствата ще ще трябва да се използват за доизграждане на мрежата и да се улесни военната мобилност. Това е по отношение на транспорт и по отношение на нашите действия в областта на отбраната. Относно Инвест EU има нова, ново финансиране от фонда за Инвест EU в е, размер на 11,5 милиарда. Ам, Държавите членки също могат да допринесат към фонда, като по този начин се запълнят инвестиционните пропуски. Освен това, в рамките на следващата МФР ще се дадат възможност за смесено финансиране – като се коми, комбинира финансиране от ЕИБ, от националните насърчителни банки, от частни банки. Имаме положителен опит в това смесено финансиране в почти всички държави членки. ще продължим да надграждаме опита си в тази област и така нека да обобщя. Ще продължим да търсим а, начини за оптимизиране на раз, разходването на публичните а, средства, да рационализираме процесите и да а, прилагаме един по-всеобхватен подход, що се отнася до инвестиционните нужди. Ние искаме да се изпълняват висококачествени проекти. Освен това, Държавите членки също разбират тази необходимост от висококачествени проекти. Съюзът трябва да закриля, да да отбранява и това трябва да бъде взето предвид и от Европейски парламент, и от националните парламенти при следващия финансов период. Благодаря. Сега давам думата на господин Гавин Донет, който е директор, отговарящ за отдела за проекти в сферата на мобилността от Европейската инвестиционна банка. Благодаря. Благодаря за възможността да участвам днес след обед. ЕИБ подкрепя европейски проекти вече 60 години. Тази цифра не е случайна. 60. Банката е една от първоначалните европейски институции, създадена по силата на римските договори. Това е вашата инвестиционна банка, създадена от държавите членки. Това е единствената финансова институция, която принадлежи на всички държави членки и само на държавите членки. към какво трябва да се обръщам, за да сменяме картината. Миналата година, благодаря ви, миналата година инвестирахме над 78 милиарда евро в европейски проекти във всички сектори на економиката. Това е едно голямо постижение. ЕИБ е една от най-успешните финансови инициативи, един от най-успешните финансови инструменти, създавани някога. За вложени около 20 милиарда в рамките на 60 години, ние сме получили възвръщаемост от около 500 милиарда. Когато говорим за цифри, не забравяйте, че банката е един от най-успешните финансови инструменти, създавани някога. Ето сега аз мога сам да контролирам добре. С течение на времето ние създадохме един портфел с продукти. Тръгнахме от отпускането на кредити. Той продължава да бъде един от основните ни инструменти. Минахме през е, смесеното финансиране, различни инструменти и сега преминахме и към консултантска дейност. Подмагаме държавите членки за това как да развиват те своите проекти. Тук е, има инициативи, които вероятно познавате. Например, консултативният център, споменат от Хенрик, е, ЕПЕК, е, Европейския център за експертиза по отношение на публично-частните партньорства. То се използва на широка основа. Много различни партньорства имаме. С течение на времето инвестициите в областта на транспорта средно възлизат на около 12 милиарда годишно. Това е валидно за всички отрасли. Половината от тези средства са за железопътния сектор, независимо дали говорим за железопътни връзки в рамките на градовете или между градовете. Естествено има и други приоритети с транспортен характер, на които отпускаме кредити. Няколко думи за EFSI, фонда за стратегически инвестиции. Много от вас са чували за така наречения план Юнкер. Първоначалният план Юнкер е, сега приключва своята дейност. Инициативата беше толкова успешна, че сега има второ продължение. 315 е, милиарда бяха предвидени, гарантирани от комисията. Сега имаме нова цел, разширихме обхвата. Целта е да имаме 500 милиарда под формата на различни привлечени инвестиции. 15 милиона, ако правилно чуваме, са привлечени в сектора на транспорта. Има много предизвикателства пред отрасъл на транспорта. Вие ги познавате добре. Най-голямото предизвикателство е свързано с финансирането. Чухме различни стратегии и тези за това дали има достатъчно финансиране или не. Всъщност факта е, че вече 10 години Европа не финансира достатъчно в отрасъла на транспорта. От началото на кризата на сам това е факт. И ето защо има много отрасли, които страдат от недостиг на инвестиции. Те не се появяват веднага, но с течение на времето те се появяват. Рано или късно това се случва и даже са засегнати и много стари държави членки, не само нови. Спомняте се за старото осреднено устойчиво финансиране в сектора – сега има едно ново предизвикателство как да намерим финансиране за сектора изобщо. Много е важен разговор съответно за това как да се намерят ресурси и как най-добре да се изразходят. Това е важен диалог и предполагам, че ще участвате активно в него в идните две години. Вече говорихме за приоритетите, на какво да се основавате ЕИБ по силата на своя статут трябва да инвестира в економически изгодни продукти. Подобни изгодни продукти трябва да са приоритет. Това е записано в нашия статут. Така ще приключа. Нямам повече диапозитиви. По-късно ще изслушам естествено това, което имате да кажете. Благодаря, господин Данет. И сега Давам думата на Брайан Симпсън, който е европейски координатор на комисията по проекта Морски магистрали. Брайан, заповядайте. 7 минути. You, Благодаря, господин председател. Когато бях евродепутат и председател на тази важна комисия винаги съм настоявал да има повече инвестиране в транспортната инфраструктура и винаги съм получавал подкрепа от членовете на комисията. А сега мисля, че разполагаме с инструментите, за да реализираме това на практика, следвайки една последователна политика ТНТ и с механизма за свързване на Европа. Показват се различни цифри, какво е необходимо до 2030 година. Няма никакво съмнение, че механизма за свързване на Европа постига успех за реализиране на проекти, които е, изискват е, високи инвестиции в Европейския съюз. 9 е, милиарда милиарда евро, които са обещани, виждам, че започват да дават плодове. Що се отнася до изграждането на транспортна инфраструктура. Ние обаче трябва да продължим да надграждаме на тези постижения и в следващата финансова перспектива да заделим също толкова много средства, както и в предходната рамка. Нуждаем се от подкрепата както на Европейския парламент, така и от националните парламенти, за да може транспортът да получи максимална подкрепа. Иначе нашите мечти ще се останат само мечти. На 6 юни беше прието предложение за 30 милиарда евро някои считат, че това е съкръщение, но като си има предвид, че Обединеното кралство напуска Съюза, мисля, че това е справедливо сумен, справедлива сума. Що се отнася до морските магистрали, този сектор винаги е бил подценяван, що се отнася е, до ресурси и обръщане на внимание на политиката в тази сфера. Но морския сектор е изключително важен за економиката на Европейския съюз като цяло. Ние сме водещи в разработването на альтернативни, альтернативни а, е, горива в управлението на морския трафик, а, е, в а, това да играем една последователна роля в логистичната верига. Милиарди евро бяха изразходвани за изпълнение на 300, за множество проекти. Всичко това е записано в директивите за МСЕ и трябва да имаме предвид, че пристанищата играят важна роля в ежедневието ни. Защо тогава морският транспорт получава едва 4% от финансирането по механизма за свързване на Европа? Това трябва да се промени. И вторият механизъм за свързване на Европа трябва да коригира това да предостави на морския сектор достатъчно ресурс. Разбира се, трябва да определяме точно приоритетите. Най-важните проблеми в този период на преход между МЕСЕ 1 и 2 е свързано да се подобрят административните процедури, да има обслужване на едно гише. Ние трябва да продължим с по-нататъчната цифровизация. както и при изграждането на терминали за втечнен газ, за да отговорим на ангажиментите, които сме поели. Трябва да постигнем ниво на адекватност, да включим морските магистрали в ТНТ и след 2030 година. За да стане това, считаме, че ще са необходимо ми 5 милиарда евро. И така, уважаеми депутати, дайте ни инструментите и повярвайте ми, ние ще се свършим работата. Все още предстои да се свърша много работа. Всички наши координатори са твърди решени да постигнат резултати. Благодаря на всички ви за оказаната в миналото подкрепа и се надявам, че морският транспорт ще се превърне най-после в булката, а няма да остане само шаферка. Благодаря ви много. Както разбрахте, малко закъсняваме с времето. Искам да ви помоля да се ограничите в минута, минута и половина. Иначе ще трябва да прекъснем дискусията след пристигането на комисаря Отингер. Господин Делгадо от Испания има думата. Господин Дегадо, имате думата за минута, минута и половина най-много. Благодаря ви много. Ние сме за увеличаването на субсидиите, за да могат да бъдат финансирани повече проекти. Читам, че европейските инструменти трябва да допринасят за завършване на основната мрежа на базата на посочените от държавите членки потребности. Комисията, както и вие, сте наясно с тях. Ние трябва да окажем подкрепа на въвеждането на все повече новаторски финансови инструменти за разгръщането на тази мрежа. 50 милиарда за Испания са необходими, за да завърши основната мрежа. Испания получава от други европейски органи. Искам да отдам дължимото на това, което прави Европейската инвестиционна банка в един проект в страната на банските в момента. Трябва също да се инвестира, както беше казано, в морските магистрали. Това е особено важно за държава като Испания, която има много дълго крайбрежие. Благодаря ви, господин Делгадо. Представителя на Дания има думата. Не се е включил микрофон на оратора. Okay. Eh, Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, всички, които работят с инфраструктура, знаят какъв е натиска по отношение на инвестициите. По-бързи влакове, по-добри шосета, автомобилни пътища, велосипедни алеи, всички зависим от тях. Много важно да има презгранични инвестиции. Предизвикателството обаче е следното. Има много голям финансов риск при подобни мега инвестиции. Освен това, много често населението се отнася скептично. Това днес е факт. Когато има две отделни юрисдикции, две правни системи, две екологични нормативни бази, нещата са сложни. Ето защо политиците трябва да устояват и да се борят за трансграничните проекти. Ако успеем обаче, извличаме ползи. В Дания имаме економически ползи, имаме културен опит, имаме екологичен опит, имаме опит по отношение на заселването. Всичко това сме натрупали благодарение на презграничните проекти. Европейския съюз зависи от тези проекти. Те са много важни, те са добра идея, но няма как да се осъществят, ако нямаме помощ от Европейския съюз, финансова помощ за презгранични проекти, насочени към намаляването на въглеродния двуокис. Ето защо Европейския съюз трябва да помогне на държавите членки. Благодаря. Благодаря ви за изказването. Госпожа Аяла Сендер има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Холой Лей за неговата презентация, която беше много убедителна. Той също ни прави реверанс, така че ни кара да се чувстваме малко по-значими. За новия механизъм за свързване на Европа е необходимо да се организираме по-добре, така че да се постигне синергия и заедно да можем да направим нещо по-добро в сравнение с това, което беше преди, да се върви в различни посоки. Мисля, че е по-добре да постигнем синергия, да работим съвместно защото синергиите създават множество нови възможности, електромобилите, например. Въпреки, че това е огромно предизвикателство, свързано с изграждането на инфраструктурата за зареждането им. Трябва да помислим за всичко това. Също има нужда от повече синергия и с плана за отбраната и с програмата Хоризонт. Освен това, трябва да постигнем и една по-стабилна във времето синергия. Господин Данане от Европейската инвестиционна каза, че трябва да подбираме по-добре коридорите и трябва да има някои ключови проекти, които да запълват оставащите празнини и да премахват тесните места и да водят до нещо повече. И в заключение бих искала да кажа за нещо за съфинансирането. Комисията трябва тук да бъде по-амбициозна. Парламентът също иска да ви накара да предприемете допълнителни мерки. Следващия оратор за минута и половина, господин Каматерос. Благодаря, госпожо председател. Аз съм съгласна с господин Симпсън. Той каза, че финансирането за морския транспорт трябва да бъде увеличено. Целите са правилни на европейско ниво, за териториалната кохезия, например но много често мерките, които предприемаме или самите законодателни разпоредаби, действат в обратна посока. Трябва да се вземат специфичните особености на всяка една област и възоснова на тях трябва да се прилагат мерките. Ще ви дам един-два примера. В Гърция имаме 6000 острова и само 115 от тях са населени. Защо е, не се вземат специфичните особености на островите, които са изолирани, за да стигнат контейнерите до определено място на остров в Гърция, струва 500 евро на разстояние от 1000 мили цената е 1500 евро. Дали това допринася за кохезията? Друг пример с каботажа. През 2004 година вместо да се вземе правит резултатите от конкуренцията, да се насърчи свободното движение на стоки и така нататък, се постигна точно обратното. Създадоха се монополи. Корабите не искат да отиват до малките острови, защото не ам, трупат печалби. Затова трябва държавата да компенсира с държавни средства. Това е. Благодаря ви. Николик, до Сърби. Господин Николик, госпожа, извинете, Николик от Сърбия има думата. Благодаря ви, уважаеми колеги. В контекста на това заседание и в допълнение е, към изказването на колегата ми от Сръбския парламент искам да кажа, че Сърбия и други държави от Западните Балкани са изправени пред предизвикателства, свързани с инфраструктурата и това обхваща периода след 2020 година. Трябва да се гарантират финансови средства за инфраструктурите проекти. За следващия период има проекти, които ще бъдат финансирани на международно ниво посредством европейски средства. Не на последно място и рамката за финансиране на Западните Балкани. Ще се ползва и републиканския бюджет на Сърбия. Има финансови модели, които трябва да се използват при изпълнението на проектите, като се вземат предвид и публично-частните партньорства при финансирането на проектите. трябва да има съвместно изпълнение на средствата от европейския бюджет за изпълнението на регионални проекти, които са част от ТНТ, но обхващат и други съседни на Сърбия страни. Трябва да има по-бързо реализиране на приоритетните а, проекти. Това е друго предизвикателство, пред което ще се изправя. Крамер, la parole est à vous pour 1 minute 30, monsieur Крамер. Господин Крамер, за минута и половина. Благодаря. Имам въпрос. От миналото трябва да се получаваме. Ставаше въпрос за тунела Гътър. Швейцария построи а, този тунел, но от италианската и германската страна нищо не е направено. Сега обаче Италия трябва да финансира и Лион Торино и тунелът Бренербас, както и тунела към а, този мост, където не е положена една релса. Не е ли добре да се а, довърши един проект до края, отколкото да има множество, които само са започнати и недовършени? Вие казах, че трансграничните проекти са важни, но има 19, има да речем ам, редица малки регионални проекти, които не се довършват. Продължение десетилетия. Без, мобил... без рационализирана мобилността няма как да се справим с измененията в климата. Има и малки проекти, от които не се интересуват банките, но за това пък Европа трябва да помисли за опазването на климата и за гарантиране на мобилността. Трябва да се получим от миналото, а не да повтаряме грешките от преди. Мерси, месье Крамер. Благодаря, господин Крамер. Господин Коста Силва, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички уважаеми колеги. Ще започна с един въпрос. Какво трябва да се случи, за да могат всички региони и държави членки едновременно да отбелязват напредък? противен случай можем да изгубим мобилност, може да изгубим възможността да включим всички, ако, залег, ако заложим само на, на конкуренцията тогава всичко ще се концентрира върху богатите страни, богатите региони. Имаме нужда от модална технология и модална инфраструктура да се обхваща ЖБ транспорта, мореплаването. Това е много положително за инфраструктурните мерки. Важно е да има повече средства, но имаме нужда и от сближаване. Това е тенденция, която наблюдаваме и трябва да поддържаме. В противен случай ще имаме различни ще имаме различни темпове на развитие. Програмите и мерките в областта на транспорта трябва да бъдат предвидени по такъв начин, че да се стига и до сближаване. Благодаря, господин Тома има думата. Благодаря, господин председател, госпожо председател. Смятам, че имаме нужда от повече време да се изкажем, защото тази област е много важна. Вашата инициатива и изслушването са много добра инициатива. Трябва да вземем предвид различията в инструктурата между източна и западна Европа. Стратегията за периода след 2020 година трябва да се фокусира върху по-добрата инфраструктура в източна Европа. Аз мисля, че трябва да се фокусираме върху три основни аспекта. Трябва да насърчаваме проевропейския европейския подход, що се отнася до бъдещите държави членки, като Украина и Молдова. На второ място трябва да гарантираме, че регионите извън Европейския съюз се развиват и трябва да се погрижим за това тези региони да има достъп до Европейския съюз пазари от търговска инвестиционна гледна точка. Господин Хололай, искам да обобщите Европейската стратегия за периода след 2020 година, като се спрете на страните, които са на изток от източната част на Европейския съюз. Имам въпроси към господин Дюнет банката, която представлява. Дали има възможност да бъде включена в изграждането на магистрала А8, като тази магистрала е част от НТ дали е възможно банката да бъде включена? Господин Ван Декам, благодаря госпожо председател. Първо, много се радвам, че националните парламенти са представени и тук. Това наистина обогатява дискусията в Европейския парламент. Два въпроса имам към господин Хололай и един въпрос към представителя на Е и Б. Въпросът към господин Хололай. Той каза, че 60% от СЕ в бъдещето, в бъдеще трябва да се предоставят на мерки за справяне с измененията в климата. Какво имате предвид? Няма ли да изграждаме повече пътища? И господин Хололай, кажете дали трябва да заложим на топ финансирането, а не само на субсидирането. Не се ли мисли много за субсидиите, а по-малко за кредитирането и смесеното финансиране? Сега към представителя на ЕИБ. Представителя на пристанището на Роттердам, Ротердам посочи, че процентите са прекалено високи или прекалено ниски и не винаги търговските банки участват. Как може да коментирате това изказване. Господин Диас. Господин Диас. Говорим за инфраструктурата в сектора на транспорта, необходимостта от инвестиции за модернизацията, Говорихме за конкретен пример, свързан с Португалия. Там имахме доста ограничения, които ни се наложиха. Евростат каза, че всички европейци трябва да имат повече ЖП линии, отколкото магистрали. Португалия е единствената държава, където има по-малко километри железопътни линии, отколкото магистрали. Поради политиката на строги економии, която трябва дълги години и не ни даде възможности да инвестираме в тази сфера. Продължават да се източват публични ресурси, въпреки че трябваше да се намери решение благодарение тези брутални съкръщения, но това подкопа инициативността за разрешаване на проблеми, свързани с инвестициите. Когато говорим за периода след 2020 година, бихме искали да има повече кохизия, но нещата ще се влушат, ще има по-голяма асиметрия. Нашата система може да бъде сериозно засегната. Благодаря, господин Арсес от Литва. Имате думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги и най-вече господин Хололей. Всички можем да говорим часове наред е, колко важни са проектите по ТНТ, но ако те не бъдат да финансово осигурени, те са обечени на смърт. Искам да кажа в тази връзка, е, че предложенията от Европейската комисия за механизма за свързване на Европа и за кохезионната политика не са достатъчни и не отговарят на нуждите на Литва и другите страни, свързани с кохезионната политика. Запазването до 85% е наложително, за да могат да се реализират проектите. Рео Балтика – трябва да обедини средства от трите балтийски държави, плюс Финландия и Полша. Комисията обаче решава да финансира с 85% само Естония и Латвия, но не и Вилнюс, където се счита, че могат да бъдат осигурени най-много 70% ако механизма за свързане на Европа не разглежда връзката с Вилнюс, тогава може да се постави под риск целият проект. Какво е мнението ви, господин Холлай? Също много важни са средствата от Европейския съюз, но предлагането на съфинансиране за кохезионните среди не е достатъчно. Съфинансирането трябва да бъде 70% като правило и 85% за трансгранични проекти. Господин Холле, ако счита ли комисията, че Рел Болтика е важна, в такъв случай Европа трябва да направи нещо за реализирането му и трябва да се запази приемствеността. Благодаря ви за изказването. Господин Фишеро. Благодаря, госпожа председател. Искам да се върна на проекта Лион Торино в основата на този дебат не е, че се финансира от Европейския съюз и френско-италиански проект. Това е проект, който е важен за Европа в економически смисъл, за обмена между изтока и запада, за севера и юга, но също е важен и от екологична гледна точка, защото знаем, че замърсяването на околната среда не признава граници. Така че това обяснява и интереса към този проект. Така че има желание да се е, реализира тунела във Франция и в Италия на базата на споразумението между двете страни. Относно подходните пътища, това е въпрос, който трябва да се разгледа от комисията, отговаряща за инфраструктурата, но има отлагане на тези а, инфраструктурни проекти, а те са необходими, за да може да се поеме три пъти по-висок трафик. от европейските институции се признава постигнатият напредък по реализирането на проекти в ТНТ. И комисията трябва да финансира проекти, по-скоро, които използват альтернативни горива, а не изкопаеми горива. Освен това, е необходимо да се направи нуждото за модернизацията, но липсва амбиция в предложението за финансиране от Европейската комисия, тъй като се съкръщават средствата, изчислени в сегашни цени. Както беше казано, Емануел Макрон трябва да имаме обща инфраструктура, за да може да се пресича цяла Европа без никакви затруднения. Господин Санстер, къде сте седнали? Имате думата. Благодаря. Ще повторя казаното от колегата от Литва. Няколко думи за финансирането на транспортната инфраструктура в контекста на следващата многогодишна финансова рамка. Европейския бюджет е много важен. Той помага за свързаността на Европа, на европейците, за по-голямата конкурентоспособност. Освен това, той води до добавена стойност в инвестициите. Като се има предвид ползата от разграничните проекти, има смисъл Европейския съюз да залага на тях. Що се отнася до проекта ЦЕФ, той е ценен. Ще помогне на Европа да осъществи проекти, които иначе просто ще затънат в практиките по изпълнението. В тази връзка се радвам, че комисията предлага механизма за свързване на Европа да продължи и в следващия програмен период. По кохезионните фондове се предвиждат средства, които са ценни за страните, които се ползват от тези фондове. Има нови елементи, като например, подкрепа за така наречената военна мобилност. Те са добре дошли. Много е важно проекти, които се развиват в рамките на съществуващата МФР да продължат и в следващата финансова рамка. Балтийския регион предвижда изграждането на ЖП линия между трите балтийски държави Естония, Латвия и Литва. Освен това, той трябва да свърже и Финландия с Полша, както и да продължи надолу към Юго-Источна Европа. Това е проект, който е много ценен и трябва да продължим да го подкрепяме. Благодаря. Благодаря ви много. Аз също съм се записвала за въпроса. Да, ние не водим да сме наясно дебата за Леон Торино. ние обсъждаме и други въпроси, свързани с замърсяването. Разбира се, не можем да изчакаме до края на тунела 2026 за да разгледаме въпроси, свързани с замърсяването. Какво да направим до тогава? Трябва да се намери альтернатива. Веднага трябва да се реагира на замърсяването, тъй като това опира до здравето на хората. Днес се нуждаем от много средства. Трябва да има по-добра връзка между регионите, през границите. Трябва да има ефикасни европейски средства. Не бива да забравяме и структурните фондове, също ЕФСИ, фонда за регионално развитие, които играят важна роля за регионите и по отношение на мобилността. Необходимо да се комбинират различните инструменти, така наречения блендинг, но този блендинг не трябва да ни кара да забравяме, че ни е необходим на първо място ефикасен бюджет, за да можем да постигаме напредък. Ако кажем, да, ние ще комбинираме инструменти, ще намалим бюджета, тогава няма да съм съгласна. Защо не съм съгласна? Първо, през периода, който преживяхме, ние се отказахме от значителна част от механизма за свързване на Европа за плана Юнкер, така наречени ФСИ, Този план на Юнкер виждаме, че там проектите в сферата на транспорта са едва 9%. За следващия програмен период трябва да се използват повече средства от механизма за свързване на Европа за транспортни проекти поне 20, 30, дори 40%. Да, трябва да спра до тук, защото и без друго вече говорих дълго. Бяха ви поставени много въпроси. Разполагате само с по две минути. Така е. Господин Олай, вие имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за многото зададени въпроси. Мисля, че ще ми трябват поне 30 минути. Ще е много трудно да се вместя в рамките на двете минути. Много важни неща бяха казани. Синергия. Определено. Аз говорех точно по този въпрос. Когато говорим за транспортни проекти, те трябва да се разглеждат в цялостния контекст. Е, инфраструктурата, цифровата инфраструктура, Декарбонизацията, цифровизацията, това са два основни елемента на европейската транспортна политика и всички ние ги следваме. Това означава, че нашите финансови инструменти трябва да подкрепят тези приоритети. Моят добър приятел Вим попита за тези до 60% екологична помощ. Това няма да доведе до пълна екологизация. Би било добре, ако това е така. Но би било добре наистина да подкрепяме онези проекти, които имат максимална стойност. Транспортния сектор излъчва много емисии на въглероден двуокис и ето защо ние подкрепяме най-вече под отраслите, които са най-чисти, като този на вътрешните морски пътища, например. По отношение на синергията правим същото и с альтернативните горива. Подкрепяме инфраструктурата, за електричеството, за газа, за водорода. Подкрепяме цифровизацията, опитваме се да комбинираме интелигентната мобилност с инвестиции в инфраструктурата. Това е нещо ново. Не можем да мислим по-старому. Трябва по-новому да се мислим. Ето защо се опитваме да разгледаме всички неща на едно. На следващо място, малките проекти също са от но трябва да разгледаме и альтернативни механизми. Вече споменах Кохезионния фонд, Хоризонта, Инвестию, ЕФСИ и не само. Карима справо каза, че можем да включим повече транспортни проекти в рамките на ЕФСИ, но трябва да ускорим своите усилия. Всъщност в транспорта до сега винаги е имало безвъзмезна помощ, но сега времената се промениха и трябва да бъдем много по-активни, проактивни, даже за да привлечем инвестиции от банките, от частния сектор, да заложим на така нареченото смесено финансиране. Искам да кажа, че само по такъв начин ще успеем да стигнем до желаните нива трябва да продължим да оказваме натиск. Не забравяйте, освен това, че в бюджета имаме по-малко пари, отколкото в миналото и комисията свърши отлична работа със своето предложение. То е обърнато към бъдещето и в същото време то залага на солидарността. И когато казвам солидарност, това не означава солидарност само с нетните получатели, но и солидарност към нетните платци. Трябва да се намери равновесието. Имаме всъщност почти 30% повече транспорт спрямо предишния бюджет. Не съм съгласен, че има по-малко средства. Точно по този начин се гарантира добавена стойност, но сме стигнали до лимита и ще трябва да се приспособяваме. Сега има по-различни неща, тук има по-различни проценти на съфинансиране. Механизма за свързване на Европа не е изключение. Всъщност, при него процента на съфинансиране е същия. Имаме и FC, естествено. Датския колега и много други колеги казаха, че трансграничните проекти са много успешни. Когато говорим за трансграничните проекти, те се финансират от общия фонд по СЕФ. Така че подкрепяме трансграничните проекти. И още нещо във връзка с казаното от колегата от Литва по проекта Rail Baltica. Това е трансграничен конкурентен проект, който се простира в рамките на пет страни и този проект има отлични възможности да бъде напълно финансиран от следващата програма ЦЕФ. Няма съмнение. Той не се поставя под въпрос. Но за да може този проект да бъде осъществен, за да има ОС север-юг, трябва да се работи много. По отношение на Вилнюс, естествено, трябва да разгледаме най-оптималния маршрут на проекта. Същност страните се договориха за маршрута. и Има други възможности, които могат да се ползват за финансиране и подкрепа на Вилнюс. Благодаря. Вие доста пресрочихте времето, което ви дадох. Позволи ви само защото сте вие, господин Симпсън и след това последния оратор. Нямаше много въпроси към мен. Значи, като че ли всички са за тези морски магистрали, очаквам съответно да постъпят много средства и много-много нови проекти. Имаше нещо, което каза колегата от Гърция. Това е нещо важно. Периферните райони. Периферните райони не са включени в основните карти. И това е проблем. Проблем е и за кратките морски превози. Ако погледнете плана за изпълнение, аз конкретно споменавам периферните райони, гръцките острови, Канарските острови и Майорка и Биса в Испания и много други острови. Между другото, с Брексит и остров Ирландия ще се превърне в периферен район. Така че ще трябва да намерим начин как да включим всички тези периферни райони в мрежите ТНТ. Последния път Колегата от Финландия говори за замръзналото Балтийско море. Ние дадохме пари по нашата инициатива за ледоразбивачите. Искам да кажа, че свърших отлична работа, когато е, трябваше да обяснявам на кипърския министр защо ни трябват ледоразбивачи. Не знам дали успях, но за да може корабоплаването да действа в Балтийско море, трябва ние да гледаме на него, въобще на корабоплаването в северната част на континента много сериозно. Вие сте от парламентите на държавите членки. Нека да ми простят евродепутатите. Всичко, което се решава, се решава от вашите правителства. Значи, вие като депутати трябва да лобирате вашите правителства и да ги лобирате за повече пари а, в рамките на морските магистрали, за да може да кажете и на Хенри където искаме повече пари за морските магистрали. Лесно е да дойдеш тук, да кажеш какво смяташ и след това да се върнеш в страната си, без да работиш е, и да преследваш онова, за което пледираш тук. Така че подкрепете комисията в нейните битки с съвета и моля, моля, моля, идете и при вашите правителства, подкрепи, подкрепете не само морските магистрали, но и всички коридори. Благодаря. Благодаря, господин Симпсън. да се подкрепи комисията е едно нещо, трябва да се подкрепи обаче и парламента, защото парламента също участва в разговорите с е, съвета. Не сте ли съгласен, господин Симпсън? Има потвърждение. Преминаваме дата, господин Данет. Благодаря съвсем накратко по въпросите насочени към банката. Господин Крамер, малките проекти, да, банката се интересува от малки проекти. Имаме продукти, които включват малките проекти в големите обеми на финансиране. Имаме една успешна програма за шосейна безопасност, например. Господин Тома от Румъния той говори за финансирането. Ако получим искане за финансиране от държава членка, го разглеждаме в контекста на обичайните критерии за отпускане на кредит. Моля да подадете молба. Няма какво повече да ви кажа. Господин Ван Декам по въпроса за лихвите. ЕИБ не определя своите лихви. Ние вземаме средства на международните пазари. Ние имаме кредитен рейтинг от 3А, затова можем да вземаме средства точно на толкова ниски нива, колкото и други подобни институции. Само, че ние сме публична институция. Повечето от нашите клиенти всъщност се интересуват много повече от лихвените нива, се интересуват не толкова от лихвените нива, колкото от срока на заема. И накрая, госпожо председател, плана Юнкер имаше за цел да стимулира частния сектор, инвестициите от частния сектор в економиката. В транспортния сектор голяма част от инвестициите идват от държавите. Ако искаме да привлечем подобни частни инструменти е, в сектора на транспорта трябва да структурираме проектите така, че те да отговарят на критериите за финансиране на частните дружества. Благодаря. Нека да аплодираме господин Олай, Дананет и Симпсън. Благодаря ви, че отговорихте на множеството въпроси. Обедена съм, че ще имаме пак възможности за разговори, тъй като дебата за бюджета едва започва. Господин Оттингер вече е тук. Господин Оттингер, заповядайте тук. Благодаря ви много. Thank you. you fine? Monsieur Oettinger, bonsoir, bienvenue dans notre... Добър ден, господин Оттингер. Добре дошли в нашата комисия. Ще имаме кратка среща, възможност за въпроси и отговори към комисарят, който отговаря за бюджета в Европейския съюз. Комисията по транспорта, която оглавявам, е твърдо решена да бъдат осигурени достатъчно средства за ТНТ за парламента е важно механизма за свързване в Европа да бъде актуализиран, както се дебатира в момента. Всички подчертаха, че трябва да се намалят емисиите на въглероден диоксид също се говореше и за свързването на периферните зони, говорихме за морските магистрали, също за развитието на градския транспорт и също за Ертемис. Не говорихме много за единното европейско небе. Говорихме също и за цифровизацията, свързана с управлението на трафика. Говорихме за инвестициите в транспортния сектор и след всичко това очакваме с нетърпение господин Оттингер да ни запознаете с вашата визия за финансирането на транспорта, за развитие на инфраструктурата и така какви европейски средства могат да окажат подкрепа след 2020 година. Знаем, че договарянето на бюджета сега не е много лесно с държавите членки. Господин Ертингер, разполагате с 10 минути. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа от Европейския парламент и от националните парламенти, уважаеми дами и господа. Вашата конференция е организирана в правилния момент. Сега започваме да обсъждаме финансовата рамка и финансовите инструменти на Европейския съюз за следващото десетилетие. Европа винаги е била континент на свободно континент, в който е имало свободно движение. През Втората световна война всички мостове по Рейн са били разрушени. А сега между Страсбург и е, Кел е, трамваят върви на всеки 15 минути. Днес между Полша и Германия е, връзките са много тесни, докато по време на студената война нямаше никакви транспортни връзки между тези страни. Работи се и в допълнение за изграждането на една ефективна инфраструктура, която придобива все по-голямо значение. Става въпрос е, за пътища, ЖП трасета, морски пътища и цифрова инфраструктура. Европейския бюджет ще предвиди програми, които могат да доведат до някаква допълнителна стойност за Европа, където може да се извърши координация на европейско ниво. По-лесно е да се финансират проекти на европейско ниво, отколкото да бъдат финансирани отделно от всяка от една от 28-те държави членки. Европа и има единен пазар. Свободното движение на хора, стоки, е много важно ние като производители и потребители живеем в целия вътрешен пазар. Разполагаме с плодове, зеленчуци, напитки, дрехи, уреди, които могат да се закупят в целия вътрешен пазар и могат да се използват съответно трябва да е, говорим допълнително и по въпроса как може да се избегне транспорта, как може да се осъществяват е, синергии. Всичко да се извършва в е, една част, да речем, от населеното място. Свободата трябва да се запази, а именно да се отиде там, където е най-добре, е, където ви харесва и където искате да си купите нещо. Не трябва да се забравя, че необходимостта от инфраструктура ще ам, нараства и трябва да се доизгражда съществуващата инфраструктура. ТНТ е, цели улесняването на е, превоза на стоки и хора. До 2030 година трябва да се изгради инфраструктурата по ТНТ, а до 2015 трябва да готова, 2050 трябва да готова цялата мрежа. В МФР сме включили предложения за това как да се развиват тези проекти в бъдеще. Предвидили сме и нива на съфинансиране и координиране на европейско ниво. Всички стратегически мрежи имат координатори. Държавите членки също има органи, които участват в координацията на европейско ниво. Роттердам, Амстердам, Райн Рур и Райн Майн, Райн Некер, Базел, Алпите, Швейцария, Генуа, Милано и Торино. Това са все отсечки, които участват в този проект за координиране на европейско ниво. Но не винаги на време се издават разрешителните за изграждане на инфраструктурата. Кой а, беше пръв а, готов? Швейцария. И кой не е готов? Германия. А, говоря тук за един конкретен проект за изграждане на тунел между двете страни. Така че решаващ нещо е планирането, което да бъде координирано. Строенето на отсечките да бъде координирано и същевременно да се изгради инфраструктура, която да ам, влезе в експлоатация. Трябва всички органи, които отговарят за планирането, да се координират, както и съфинансирането на европейско ниво механизма за свързването на Европа през следващите години, въпреки Брекзит, няма да претърпи намаляване на средствата. Достатъчно средства са предвидени за механизма и за автомобилния транспорт, и за ЖП транспорта, както и за новите технологии и за цифровизацията. Водил съм много разговори с правителства на Европейския съюз. И правителствата участват в изграждането на трансгранични инфраструктури. Рейл Балтика е един а, а, подобен проект между Финландия, Естония, Литва, Латвия и Полша. Инфраструктурата все още не е толкова добра, колкото би трябвало да е за хората от региона. Тези региони трябва да ам, бъдат ам, отделени от електро електроснабдителната мрежа на Русия. Трябва да се предвидят нови газопроводи. Да речем друг проект за връзката между Дания и Германия, връзката между Тирол и ам, Италия. Проектите вече са определени. Проектите са съгласувани с държавите членки. Сега става дума за съфинансирането от европейския бюджет. Всичко това ам, ще доведе до ползи за Европейския съюз. Освен механизма за свързване на Европа, предлагаме да има и кохезионни програми, които да са ам, подплатени с допълнителни финансови средства. Става дума за 27-те държави членки на Европейския съюз. И не само за тях. Ам, всички автомобилни и ЖП връзки са а, прокарани през целия континент. Те стигат и до Швейцария, и до Западните Балкани. Сърбия, Македония, Черна гора, Албания, Косово, Босна и Херцеговина също са част от тази мрежа и още сега трябва да се гради инфраструктура там на място. Е, трябва да се предвиди осигуряването на свободно движение на хора и стоки. Харватия, Гърция, България и Румъния също трябва да бъдат обхванати и те да, е, техните мрежи да бъдат свързани с мрежите на кандидат е, членките. Енергийните мрежи също са важни и за да се пощади околната среда. Става дума и за оптимизиране на пътникопотоците. Необходимо е да се цифровизира транспорта, да се наблега на автоматизираното и автономното управление на автомобили. Всичко трябва да се случва едновременно. Тук се опира и до 5G мрежата, Опира се до разпределението на частотите от радиоспектъра. По всички тези теми е, трябва да се работи на европейско ниво. Не трябва да има фрагментиране между 27-те държави членки съседите ни в Швейцария и Западните Балкани трябва да бъдат обхванати, дори и Украина. От Санкт-Петербург пътуват стотици камиони до Кьолн и от Амстердам и Роттердам до Тиф. Въпреки, че има санкции, това се случва с механизма и с Инвест и с кохезионните фондове и с нашите проекти по ТНТ. Разполагаме с ясна картина за това какво трябва да се предприеме през следващите няколко години. В заключение ще кажа, че трябва да сме наясно с стратегическото развитие на инфраструктурата в бъдеще и не трябва да оставяме това в ръцете на Китай. Тук искам да спомена и пътя на Коприната. Не трябва да продаваме нашата стратегическа инфраструктура. Не трябва поради бюджетни ограничения да продаваме енергийните си мрежи и пристанищата на неевропейски предприятия. Е, мобилният суверенитет е много важен. Трябва решенията да се взимат тук в парламента или на европейско ниво конференции в формат 16 плюс 1 са опасни. Европа не трябва да играе опасни игри. Не трябва да оставяме да, се, да бъдем въвличани в чужди игри. И на последно място, относно Рейл Балтика. Ако а, сега плана трябва да премине към фазата на изпълнение трябва да е ясно финансирането за следващото десетилетие. Колкото по-рано, толкова по-добре. За това искам да помоля всички тук да ме подкрепят и да в МФР е, и МФР е до, 27, до 2027 година да бъде приета преди следващите парламентарни избори. Трябва да е ясно какви средства ще бъдат е, дадени на разположение през следващото десетилетие. В противен случай обществените поръчки няма да са възможни. Финансовите споразумения също няма да са възможни относно стратегическата транспортна инфраструктура. Това е един от най-добрите примери за това, че приемането на бюджета преди европейските избори е от най-доброто решение. Трябва да се гарантира свободата на движение на хората и стоките в Европейския съюз. Още нещо ще кажа във връзка с актуалния дебат, който се води тези дни. Смятам, че трябва да контролираме външните си граници, за да знаем кой идва при нас. Вътрешните граници трябва да бъдат отворени и трябва да се предоставя свободно движение през тях. ако държавите членки контролират вътрешните си граници, то дори най-добрата транспортна инфраструктура няма да доведе до нищо. Защото такъв защото когато има контрол по границите, се спират всички автомобили, камиони, идват проверяващи и нещата се забавят. Знам още от времето, когато бях млад, как бях контролиран в Батен Вютер, когато бях контролиран на граница между Батен Вюртенберг и Франция. Сега някакси се стига отново до това контролите по външни, проверките по външните граници са по-ефтини и по-ефективни, отколкото проверките по вътрешните граници. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар. Ние очакваме с нетърпение да не се намали бюджетът по механизма за свързване на Европа сега при преразглеждането му. Сега ще дам думата на господин Брент за една минута. Благодаря на компетентната председателка вие давате думата и приоритирате въпросите. Благодаря на комисаря за това толкова интересно изказване. Благодаря за историческия преглед и за стабилните визии за бъдещето. Аз като дъчанин много се радвам да чуя, че казвате, че трябва да сме единни и трябва сами да си градим инфраструктурата и да не даваме това на други. Всъщност всички като че ли сме единни тук в залата, че трябва да заложим на европейската инфраструктура. Това е много важно. Чухме малко по-рано от господин Брайан Симпсън, че има национална отговорност, че е от съществено значение държавите да направят нещо за това. Един въпрос, който до сега не беше задаван много. Една предпоставка за да работим е да има средства от Европейския съюз средства и от Европейския съюз, и от държавите членки. С тази строга бюджетна дисциплина, която имаме в Европейския съюз, няма ли риск да задържим развитието на проекти, които иначе би трябвало да се разгърнат, които да укрепят нашата мобилност, които да създадат работни места, които да се справят с задръстванията, да бъдат екологично чисти не е ли на лице риска от много спестяване да станем много бедни, в крайна сметка, и да оставим всичко в ръцете на китайците и на другите? Може ли комисаря да отговори, тъй като този въпрос според мен е съществен? Маринеско. Господин Маринеско, имате думата за една минута. Благодаря, госпожа председател, господин комисар, Благодаря за полаганите усилия от ваша страна Знаем, е, че сте в трудна позиция да убедите държавите членки да внасят повече пари. Но да се твърди, че механизма за свързване на Европа поема голяма част от бюджета не е много точно. 50-54 милиарда по постоянни цени беше преди 7 години, а сега е по-малко, отколкото през 2011 година, тъй като тогава Камерон намали бюджета и най-голямото намаление беше в транспорта. Сега е 42. Повече отколкото пред настоящия мандат, но не е достатъчно като се има предвид колко големи са нуждите за инвестиции в инфраструктура. 6,5 милиарда е част от увеличението за военната мобилност. Няма правила в регламента. Вие очаквате от нас да създадем правилата, иначе само ще отиде за военни цели, а не за механизма за свързване на Европа. Така че не е ясно какво ще направим с тези пари. Разбира се, ние ще направим наши предложения. Второ, във всички хоризонтални регламенти вие предлагате доста актове за изпълнение, а не делегирани актове. Има доста забележки в самия регламент. Какво означава, че комисията иска да поеме всички програми, да се прави каквото се иска, без намесата на парламента. Това ще е много трудно да се приключи работата по тези досията преди изборите. Господин Каматерол, за една минута. Благодаря ви. Бихте ли ми казали в какво, какво предвиждате в бюджета за справяне с проблема с миграцията и беженците? Казахте, че ще се укрепят външните граници. Това е единственият и най-подходящ начин ли е за справяне с проблема? Благодаря, госпожа Майснер. Благодаря, господин комисар Тингер. Много пламенна беше вашата реч. Благодаря ви за което. Вие казахте, че няма съкръщение по механизма. Значи ли това, че държавите членки участват? Защото миналия път комисията и парламента бяха на едно мнение, а държавите членки урязаха средствата. е дигитализацията, ЖП транспорта, но как стоят нещата с вътрешните водни пътища? ЕИБ може би ще участва в финансирането на някои от проектите. Благодаря, господин Крамер. Имате думата. Благодаря ви за изказването. Е, Елба беше границата по време на студената война. Искам да ви коригирам. С европейски средства от е, Катовиц до немската граница има електрифицирана ЖП линия коридор от Хамбург до Краков е прекъснат, защото влака има нужда от 5 часа в сравнение с преди 2 часа и половина. Това просто не е рентабилно. Как, с какви средства разполагате, за да накарате германското правителство да изгради тези 50 км от трасето, които няма да струва толкова много? Споменахте Страсбург и Кел, но що се отнася до връзката с Калмар, нищо не се случва. В четвъртия пакет е, ние инициирахме един проект за 1,2 милиона евро. И на следващо място подкрепям вашата позиция, че бюджета трябва да бъде прият още преди изборите. Госпожа Айела Сендер за една минута. Благодаря, госпожа председател. Добре е дошъл, господин комисар. Искам да попитам какви са възможностите за иновации, тъй като бюджетът не отговаря на нуждата за инвестиции в инфраструктурата. Какво смятате да направите? Да се приеме някакво златно правило, свързано с съфинансирането и с финансирането да не бъде обременяващо и да доведе до по-високи дефицити в държавите членки. Може ли да настоявате пред държавите членки да изпълнят своите европейски ангажименти и когато се върнат в столиците си. Може ли да има преразглеждане на задълженията в рамките на европейския семестър по отношение на изграждането на инфраструктура, за да могат хората да се свършат работата? Благодаря. Господин Демонте. Госпожа Демонте. Благодаря. Добре дошъл, господин комисар. Искам да говоря на, за Балканите и цяло съм съгласна с това, което казахте, че е необходимо да се интегрират тези средства като тези и тези, които са предвидени за съфинансиране, за да може да се стимулира интеграцията в региона. Що се отнася до китайските инвестиции, не зная дали комисията е запозната в каква степен тези средства, които няма да, са, се връщат, ще се отразят Знаем, че комисията разглежда и въпросите за комисия и туризма. Нашата парламентарна комисия отговаря и за туризма. Предвиждате ли специален бюджетен ред за туризма? Госпожо Димонте, да, това бяха важни въпроси. Трябва да имате предвид, че един бюджет, който е прекалено ограничителен, няма да ни позволи да се справим с предизвикателствата пред Съюза. Дали това се отчита от държавите членки, кои са държавите, които трябва да внасят повече в бюджета, кои са държавите, които не искат повече. Трябва да се намери някакъв баланс. Какво смятате да се направи за реориентиране на бюджета? Транспортът за него не трябва да се затваряме очите. облагането с данъци. Също трябва да имаме предвид силното влияние, което ще окаже цифровизацията в транспорта. Тази цифрова революция ще обхване всички сектори в бъдеще. Благодаря, господин Отенгер, че отговоряте на въпросите ни. Моля ви да се ограничите в 8 минути. Моята задача състои в това да изготвя предложение за бюджета, което е да е реалистично и амбициозно. Сега, от тук, ако отида в комисията по земеделие, ще ми кажат да няма съкръщение, да има повече пари. Ако отида в комисията, отговаряща за научно-изследователската дейност, ще кажат, искам отвояване на средствата. Има много идеи и в комисията по образованието, и в останалите комисии. Като отида в съвета, някои държави членки казват, ние искаме максимум 1% и това да е лимита. Това е задачата, непосилната задача, пред която съм изправен. В момента комисията предлага финансова рамка, с която не всички са доволни. И аз не съм. Аз така или иначе трябва да кажа, че нашето предложение, предложение не е изцяло несправедливо. Ние се опитваме с ограничените средства да постигнем максимално много. Горната граница може да бъде вдигната малко над 1%. Парламента предложи на цяло 3%. Ясно е, че вие тук в транспортната политика разполагате с много добри аргументи. Европейския бюджет не е достатъчен за финансиране на нашата инфраструктура. Има някои ам, отсечки, които не могат да бъдат включени в СЕФ. Те могат да бъдат финансирани от Кохезионния фонд, защото попадат в регионалните правомощия. Електрифицирането на ЖП трасета, които не преминават границата. Те трябва, а, такива проекти трябва да бъдат финансирани от местните инвеститори или от правителството на място или от ЖП предприятието. ние в Брюксел и в Страсбург не можем да определяме всички транспортни инфраструктури. Това не е, е включено и в е, субсидиарността. Европейския семестър е според мен добра идея. Е, трябва да се подсили даден регион или дадена държава членка посредством него. Ако искаме някакви стимули, трябва да имаме предвид и качеството на образованието, и данъчната политика, трудовия пазар и транспорта се нарежда на първо място сред тях. И има транспортни инфраструктурни препоръки, които трябва да бъдат взети предвид. Държавите членки съвместно с нас приемат тези предложения и ги финансират. Беше зададен въпроса за оперативната част относно съблюдаване съблюдаване начин на финансиране и разходното на средства по даден проект. Затова отговаря GDMOV. Аз отговарям за други неща. Приоритетите за 2050 година ам, се отреждат е, на парламента. От стратегическа гледна точка Поставянето на приоритети се решава от парламентите, от европейския и от националните. Частното финансиране. Нямам нищо против, но в крайна сметка частното финансиране се оказва по-скъпо, отколкото държавното финансиране – има такива случаи в Германия. Когато частните предприемачи се, ам, се присъединят, то те а, завишават а, печалбите си ам, и за това така се стига до по-високи разходи, отколкото когато има държавно финансиране. България, Гърция, Малта, Кипър, Италия са държавите, които имат нужда от финансиране в тази област, включително и Испания. Полша също. Дори и Украина. Тук говорим за една мярка, свързана с солидарността. В Средиземноморския регион е, е необходимо да се окаже подкрепът, защото от техническа и финансова гледна точка там няма как да се справят е, сами. В е, следващата МФРС средствата в тази област ще бъдат завишени. Относно военната мобилност, става дума за това в Европа да се предоставят да се предоставя военно оборудване много по-бързо от една държава членка на друга държава членка. Обеден съм, че един мост над една река, който може да поеме 60 тона, трябва да се използва в мирно време. От камиони, автомобили, велосипеди. Не, не мога да си представя, че тази инфраструктура ще се използва само във военно време и няма да се използва в мирно време. Така че трябва да има много разумни насоки в тази област, така че военната инфраструктура да бъде свързана с инфраструктурата, която се използва от гражданите ежедневно. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Ротингер, от името на Комисията по транспорта за това, че се отзовахте на нашата покана и че ни дадохте някои насоки за работата. И заедно а, с а, националните парламенти можем да постигнем напредък. Благодарим ви, че отделихте време. Thank you. Great. Alors, mes chers collègues, Уважаеми колеги, да, бързо мина този ден. Беше кратка срещата ни. И така, дайте ми още само две минути. Бих искала да ви кажа, Вие сте изправени пред сериозни финансови предизвикателства. Вие трябва да се обърнете към своите държави. Ние от наша страна трябва да направим нужното от своя страна като Европейски парламент. Мога да ви уверя, че Комисията по транспорта на Европейския парламент е твърдо решена да се осигурят адекватни финансови средства за ТНТ, да имаме един механизъм за свързване на Европа, който да отговаря на предизвикателствата. Когато говорим за транспорт, има една цел, а именно да се осигури мобилността на гражданите ежедневно. Това е нашата цел. Ние трябва да забравяме също и стоките, които трябва да бъдат транспортирани по по-различен начин утре. Не трябва да спираме новаторството, тъй като цифровизацията дава възможност да се използва това, което е на лице. Всеки един от вас в вашата сфера може да обменя добра практика. Днес в Европейския парламент не се колебайте тук да да ни приканите да посвещаваме максимално време, за да можем да имаме такъв ползотворен обмен на информация. Ние оставаме на ваше разположение. Комисията по транспорт на Европейския парламент е винаги отворена към вас може би вместо веднъж в годината трябва да се срещаме поне два пъти в годината, за да имаме подобен обмен на мнения. Благодаря на преводачите. Благодаря ви, че отделихте време. И а, така, не се колебайте да бъдете настойчиви, да работим заедно, за да гарантираме един адекватен бюджет за транспорта. Благодаря ви.